Uh, uh, dear colleagues i think uh, we should start the meeting even though not everybody is yet така, уважаеми колеги, макар че не всички сме се събрали, предлагам да започнем. Добре дошли на всички. Първа точка от дневния ред е приемането му. В момента искам да ви предупредя, че е възможно леко да разместим представи, представянията на резултатите от а, преговорите, защото колегата ни трябва да тръгне малко по-рано, така че за преговорите за кохезионния фонд може да, да му дадем думата в началото на пакета на представенията за напредъка по различните преговори. Искам само да ви предупредя за това. Освен това евентуално изменение, други предложения за изменения не са поступили. Заседанието ще се предава по интернет. Искам също да кажа, че разделението на времето по отделните точки <clears throat> от дневния ред е <clears throat> само за а, ваша информация и е ориентировачно. Може да се наложи леко да се промени. Имайте предвид, трябва да се справим с това предизвикателство. Втора точка е – одобрение на протоколите от заседанието 18-19 марта и 22-23 април. Както обикновено, протоколите са ви разпратени и в края на заседанието ще се считат за приети, ако никой до тогава не възрази. <clears throat> Трета точка. Съобщение на председателя. Искам да ви съобщя а, моята оценка за процеса за многогодишната финансова рамка, но, извинете, много съм суетна и не искам да говоря, докато залата е така празна по този въпрос. <clears throat> Може би повече хора ще дойдат след малко и искам да поговорим а, по тази информация с вас. Четвърта точка. Прилагане на стратегията на Европейския съюз за младеща 2010-2012 ще разгледаме проектостановището, тъй като госпожа Мартина Андерсън е тук. Сега и давам думата. Едно от най-обезпокоителните последици от сегашната финансова криза е острото нарастване на броя на младежите, които не могат нито да продължат обучението си, нито да работят. В момента в Европа са без работа 6 милиона младежи. В Испания и Гърция процента на младежката безработица е 50% или повече. Съгласно прогнозите, е, тенденцията ще продължи. Много депутатите изразиха своето безпокойство ние трябва да разгледаме въпросите, които биха могли да доведат до решаване на проблема, но това е миграция. Миграцията в Ирландия сред младежите вече оказва своя вреден ефект върху а, общността в цялата страна. В Ирландия това се усеща най-силно в малките а, градове и села. А, и така са подкрепям изменението, което подчертава необходимостта от създаване на работни места, особено в необлагодетелствените райони. Над 80 милион, хиляди души са емигрирали от а, Ирландия през изминалите 10 на година. За последните две години 47 а, а, хиляди от всички иммигранти от а, островете са от Ирландия. Затова ви а, призовавам да разгледаме социалните и економически последици на а кризата а, с поглед към бъдещето. Мнозина от депутатите вече говориха по тази тема в контекста на проблемите в техните страни. Аз съм Съгласна с колегата Менейм, че ако не се реши въпроса с младежката безработица, това може да покопае в доверието към Европа и бих добавила към демокрацията. Мисля, че а, трябва да, да насочим вниманието си към младежката а, и дългосрочната безработица. Необходимо е да се а, а, изготвят програми и бързо да се осигури финансирането за тях. Препоръчва се бюджет от 21 милиарда евро за програми за младежка заетост в Европа, но към днешна дата за тази година са разпределени за едната година са разпределени само 6 милиарда. 6 милиарда не са никак достатъчни за решаване на въпроса с младежката дългосрочна безработица. Освен това е необходимо да насърчим младежите да се включат в схемата за гарантиране на младежката заетост. Аз се срещнах с представители на младежката форум, а, Ирландия и Северна Ирландия. Те настояха за значимостта на тази гаранционна схема. На 7 юни ще проведа среща с младежки организации от 32 окръга на страната и се надявам младите ирландци да могат да изразят своите виждани и надежди, да ни помогнат да ни вземем решения относно младежката стратегия. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха при изготвянето на това важно становище, особено тези, които представиха предложения за изменения, които са ценна добавка към основния текст. Надявам се, че така ще изградим една, в крайна сметка, успешна стратегия за младеща и младежката заедост. Благодаря. А Петро Станко го няма и Ламбет имаш думата за докладчите в сянка. Благодаря. Ние изпратихме един от нашите най-млади депутати на тези срещи, но тук го няма май. Не е много млад, защото е малко посивял, но както и да е. в регионалната комисия и често говорим за този въпрос, но най-важно е да се повишава информираността по тези въпроси, като се започне от основното и средно образование, да се проследяват процесите, актуалното им състояние и да видим по какъв начин ставащото на пазара на труда а, се а, е, предава като информация на младежите на местно ниво. На второ място, ситуацията е малко странна поради економическото състояние и кризата и целият контекст. Имаме една а, ситуация, която не показва а, растежи. Ако погледнете статистиката, и погледнете напред, ще видите, че в демографски план след 10-15 години броят на младите хора ще бъде толкова нисък, че тяхният недостиг ще се усеща чувствително по това се отразява и на други аспекти, като например потребността да се предоставят повече услуги за по-възрастното население. А, тоест, тези е, работни места ще имат а, е, своя ефект и в средносрочен план. Инвестирането в младежите е полезно, тъй като се отдава въпрос и за а, пазара на труда в а, сектора на услугите, е, в производството, но и тези е, области, в които ще за, се засили търсенето на определени специалисти. А, важно е да не губим тези е, хора. е, предвид на потребностите на пазар на труда в Съюза така че е, определено ще струва да се инвестира в младежи. На трето място, колко струва? Може да изглежда много добре а, като цифра. Ако не може да получим повече финансиране, можем да свършим повече неща с наличните средства. Има една такава законо... О, една такава а, такъв закон, мисля, че се казва законът МОР, а, за ежегодното удвояване на недостига. А, трябва да интегрираме в средствата по-добре. Имаме финансовия фонд от една страна, а, новия финансов инструмент, заедно с съществуващите, а, за радост. А, дават възможност за инвестиции в инфраструктура, както от социалния фонд, така и от другите инструменти, т.е. За, за подобряване на училищната инфраструктура и други необходими компоненти. А, значи, след като няма повече пари, аз мятам, че е необходимо по-доброто им насочване а, по приоритети, а след като се надяваме, че в бюджетите за следващите години ще има и повече средства. Искам да подчертая сред приоритетите а, предприемачеството. Ако сравним Европа с Съединените щати, например, но и с други страни, например, а, Европейската фундация а, с нея посетихме а, Южна Корея и видяхме интересни неща. Можем да помислим как да подобрим нещата, особено по отношение на ИКТ, тъй наречената економика в интернет. Трябва да се създава среда, която да стимулира от своя страна новите работни места. Всички неща са свързани, поне аз така ги виждам. Младите хора а, дали в Лайпциг или в Вроцлав а, а, работят в такъв контекст. Не е необходимо да живееш голям град, за да участваш в интернет а, а, економиката. Много от новите работни места са свързани по някакъв начин с интернет. Това може да ни помогне в цяла Европа, ако подпомагаме тази среда. Според мен това е най-важното от гледна точка на нашата политическа група. Това е много важно, защото проблемът е огромен. Предизвикателството също, но ако погледнем напред с един времеви хоризонт от 10-15 години, виждаме как се развият тенденциите и ние имаме нужда наистина от всеки младеж и девойка. Не бива да се допуска тези хора да се превърнат в загубено поколение а, така че да се вижда къде има работни места и веднага да се а, предоставя адекватното обучение. Аз срещах с министъра на образованието в Дъблин, той беше много горд. Каза, ние създадохме 7 интегрирани центъра в Ирландия, където имаме съчетание между основно средно, но и, вис, и висше образование, и висше, за да може да, хората да се подготвят за работните места на утрешния ден. Това е важно. Това е важно като инвестиция в държавите, в а, а, провинциите, регионите и на, по места с оглед на трудовия пазар. Благодаря. Госпожа а, Василица за следващата група. Благодаря. Анализирахме приложението на Европейската стратегия за младеща за първи период на цикъл 2010-2012 и нашия анализ подчертава необходимостта да се създадат връзки между предложенията на комисията и другите предложения за младите. Тази стратегия има многосекторен характер и държавите членки я получиха. Е, това е един модел за Европейския съюз, но също и за всички, свети, е, всички страни по света. Тази стратегия доказа, че може да подкрепи усилията на държавите членки е, в техния стремеж и желание да намалят безработицата при младите, а също така и включването на младежите, които нямат е, квалификация, нямат е, диплома. Е, мисля, че нещо много положително е, че тази стратегия позволи на държавите членки да укрепят своите, да затвърдят своите национални приоритети или пък им помогнат да измислят собствени стратегии в областта на младеща а също така и да създадат връзки между тези сектори и полити... другите политики. Например, политиката на заедостта, за което моите колеги говориха. И тези стратегии позволиха същевременно да се институционализират някои механизми и структури на национално равнище в държавите членки, що се отнася до програмите за младеща. Мисля, че предизвикателствата, с които младите се сблъскват поради кризата, трябва да бъдат наши основни насоки за действие, за да може държавите членки да работят по-добре с тези програми за младеща, а също така и да участват в програмата Европа 2020 за следващия период от 3 години от стратегията като разбира се се поставя ударението върху заетостта, предприемачеството, а също така и подкрепата за младите, каквато и да е средата, в която те живеят, било то в градска среда или извън градовете. Също така е много важно да се подкрепи развитието на е, творчеството, на предприемачеството на младите и да им се помага да участват в оценка на местния пазар на труда като разбира се те се свързват с представителите на местните и регионалните власти. Те не трябва да бъдат изключени от програмата, защото могат да съдействат за създаване на програми за младежите на местно и регионално родище. Благодаря. Жан-Жакоб Бисет? Жан-Жак Бисет не виждам дали е тук. Блясък Бласък също го няма. Сега от името на Алде, някой иска ли да вземе думата? Заповядайте. Колегата отсъства и ме помоли, Ирика ме помоли да, да споделя някои от нейните коментари и ще се опитам да кажа и аз какво мисля. Първо искам да поздравя госпожа Андерсън за доклада. Първото нещо, което госпожа Пакерин подчертава е, че в Европа 2020 година има една много сериозна цел намаляването на ранното отпадане от училище. Това е един от инструментите за осигуряване на образование за децата и намаляване на отпадането от училище с поне 10%. За сега обаче няма постигнати резултати, няма, мета... няма методика, няма ясна стратегия за инвестиции в образованието. Въпросът за раното отпадане от училище е, всъщност се корени в семейството. Това е един много сериозен въпрос. Е, трябва да се анализират цифрите, много сериозно трябва да се е, разгледа този въпрос на някакъв по-нататъчен етап. Понеже Европейския съюз не разполага с някакъв общ подход или обща методика за, за справянето с ранното отпадане от училищната система. Това е най-вече социален въпрос, не е толкова образователен. Втория момент са основните стъпки, които се предприемат на национално ниво за борба с безработицата. Това, което чухме, е създаване на центрове по интереси за младежи, места, където общините и по-малките райони да подкрепят младежите в процеса на търсене на работа. Това, което каза докладчика, проблема с миграцията в Ирландия, да, съгласен съм, но в Латвия и в Литва всъщност Имаме миграция насочена от нас към а, вас, така че имаме един обмен на млада кръв в цяла Европа. Господин Пакорина също подчертава а, необходимостта от адекватно финансиране на гаранцията за младеща. И също така да се осигури съответна глава в Еразъм. И последно, най-важното е създаването на нови работни места. Това трябва да стане чрез стратегически инвестиции, структурните фондове, повишаване на конкурентоспособността. Има обаче още едно нещо, което трябва да се каже. Има две различни системи в Европа в областта на професионалното образование и обучение. В немскоязичните страни, например, нещата са съвсем различни от тези страни, които се присъединиха към Съюза след 2002 година. В немскоязичните страни младежите, които придобиват професионално образование, прекарат почти цялото си време по предприятия, само ден-два в учебно заведение. Това е особено, особено ефективна система. В други страни обаче Учениците прекарват времето си по училищата, училищата са бедни, няма оборудване, няма техника и след като, след като завършат е, училището си, нямат никакъв шанс да си намерят работа, защото не са придобили знанията, които са необходими за работа в предприятията. Тоест имаме, имаме хора, които формално завършват училище, но не могат да си намерят работа. Това е един въпрос, който е подчертаван и от комисаря. Има несъответствие на професионалните квалификации и образователния ценз. Необходимо е обаче, за да се постигне напредък и реформа и самите предприемачи да се съгласят да участват в обучението. Това изисква ресурси. За сега това не става в новите държави членки и докато е така, положението ще остане а, лошо. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Окачиеска. Благодаря. А, дами и господа, всички сме наясно, че младежката безработица е огромен проблем. Като гледаме обаче статистиката по отделни страни, е, виждаме, че има държави като Холандия, Германия, където нивото на е, младежка безработица е под 10%. 7,7% в Германия, например. Така че смятам, че ползването на добрите практики от други държави е, членки е подходящо решение. Може да даде решение. Съгласна съм с господин Ламберт, че трябва да пригодим пазара на труда мисля, че е, младежите, когато избират е, образователния си е, път, е, те трябва да се съобразяват с потребностите на пазара на труда. Още през 2005 година Европейския парламент прие Европейския пакет за младеща който даде рамка за сътрудничество между младежите. 2010-2018 година се предвиждаше да се инвестира в мобилността на младежите, стратегии за а, а, мобилност. И последната инициатива за заетостта на младежите бе подкрепена а, с средства в размер на няколко милиарда. При все това обаче броя на безработните младежи расте. Работните места обаче не се създават от политиците, от предприемачите. Политиците трябва да създадат такава регулаторна рамка, която да допринася за създаването на нови работни места. Или пък е, да насърчават младежите сами да създават работа за себе си. За съжаление обаче тук в е, парламента също трябва да поемем част от вината, понеже понякога решенията, които предлагаме, е, предполагат сериозни разходи за е, работодателите и в резултат на това работодателите съкрещават щата си. Ако погледнете какво се предлага на пазара на труда в момента, най-много се предлага за хора с професионално образование и обучение. Най-малко търсене, има на вишисти като цяло. Програмата ни трябва да насърчава младежите да учат в техникуми и в технически университети. Като погледнете статистиката за избора, който правят, избора на образование, който правят младежите, виждаме, че те продължават да избират общото познание, а не, а не специализирани технически знания и специалности. Понякога се говори и за обучение. Е, стотици милиони евро е, харчим за е, курсове за обучение. Естествено, че се случва хората да изпаднат от пазара на труда, да, да са, да са наети за 6 месеца и след тия 6 месеца, които се изискват по някаква програма, те отново са безработни. Много от тия курсове за обучение се организират само за да се освояват средства. И това са средства по Европейския социален фонд. Та мисля, че би било добра инициатива да се организира форум с представители на безработни младежи от цяла Европа. Трябва да се вслушаме в техния опит. Да видим какви са пречките, е, с които се сблъскват, когато търсят е, работа. Председателката, закривам списъка на изказванията. Моля съвсем накратко да се изказвате, защото нямаме време. Госпожа Мацоня. Благодаря. Бих казал, че оценявам това предложение, което поставя ударението върху това, че обучение и труд са свързани в една постоянна непрекъсната връзка и ние от наша страна ще трябва да създадем необходимите инструменти за постигане на тези цели. Но се възползвам от тази възможност, за да направя следните забележки. Когато ни бъдат направени предложения от комисията, имаме чувство, че е, изпадаме от в задънена улица. Това е нещо, което като че ли идва от някъде, идва някакво предложение, занимаваме се с него, но не сме в течение на това, което е станало преди предложението, което е предшествало. И е, забравяме всъщност, не трябва да забравяме каква е настоящата ситуация. Не трябва да забравяме, че трябва да гарантираме работа за тези младежи, които вече са преминали курсове на обучения преди време. Трябва да гарантираме на тези младежи, които за съжаление са засегнати пряко от е, кризата. Те че имаме нужда от инструменти, които да помогнат на младежите да намерят своето място на пазара на труда. Това е първото нещо. И второто касае, разбира се, е, безработицата – което е едно много обезпокояващо явление. Трябва да се занимаем с обучението на тези младежи. Трябва да им помогнем да израснат културно, да им дадем повече възможности да намерят своето място на пазара на труда. И в този контекст не трябва да забравяме високия процент на безработица при жените, което е нещо много важно, защото не трябва да забравяме, че жените често са и жертви на насилие, те нямат и възможност да, да учат, да се обучават, което води, разбира се, и до много висок процент на безработица сред жените. И трябва да възползваме от тази възможност, от това предложения, за да помислим какво да направим. Благодаря, господин Форелос. Благодаря. Да, действително процента на безработица е изключително висок, особено в страни като Гърция, Испания, Португалия. Ние почти 64 и. 2%, в Испания 66%. Това е, а, няма нищо общо с това, което, а, което ставаше преди. На времето беше достатъчно да се намери някакъв курс за обучение, да се отпуснат някакви пари. Сега вече в Гърция няма нищо. Разбира се, ние имаме много висок процент на безработица, но и нашата система на производство се срути. Така че трябва да реформираме тази система, на младите, но трябва първо да задействаме економиката, да я събудим, за, трябва да може младите да бъдат е, подготвени за новите изисквания на пазара. Защото, както знаете, по време на криза често се допуска грешката да се обръщаме към миналото, т.е. да използваме стари модели, които вече не работят. Например, да установяваме системи за обучение, които са доказали своята неефективност. А освен това, от централно равнище, регионално и местно равнище, се опитваме да отпуснем фондове, но не може да импровизираме много. Няма добра импровизация. Трябва, разбира се, да подготвим тези младежи, но да ги подготвим за нови производствени сектори. Може да кажем на младите, не, не е фатално, приемете каквато и да е работа, при каквито и да е условия, би било твърда Европа. Но ако в Гърция е един младеж имаш щастие да намери работа, той ще получава 300-400 евро месечно може, това може да е младеж, който е получил университетски дипломи и сега да му кажат а, не е страшно, 200-300 евро не е зле, но не може да се живее с такива суми месечно. И много младежи е, вече напускат Гърция. Испанци също. Те отиват в Германия, в Обединеното кралство или по-далеч да намерят работа. И сега губим тази жива сила, която би ни позволила да, а, въз, да, да, да възстановим нашата економика и на, и на местно и на регионално равнище. И за следващия етап на програмиране ще трябва да ви кажа, че имаме нужда от млади, които да са подготвили, които знаят за какво става дума, когато се говори за трайно развитие, но това са младежи, които излизат от университетите. И именно тези младежи, за съжаление, напускат нашата страна, нашите страни и не могат да намерят място в местните администрации, е, местни и регионални администрации. Тъй, че има различни... Е, тук някак си веригата е прекъсната като че ли. И сега имаме нужда от инструмент, който да позволи на младите бързо да се обучават, да намерят работа. с гарантии е, е верно, че е хубаво нещо, но в Гърция и в Испания нямаме достатъчно средства. Трябва да намерим ресурси да е, осигурим е, тази дейност. Това е много малко се отпуска от европейския бюджет за младите. Трябва да го направим. Имаме нужда поне от 20 милиарда за младеща. Чухме някакви цифри, които бяха цитирани в Европейския парламент, но е, припомнете си, че 150 милиарда струва безработицата. 150 милиарда ние какво правим? Ние инвестираме 6 милиарда, за да обучим е, младежите. И след това бих казал, че имаме нужда и от по-гъвкави инструменти. Знаете, че един младеж, ако отиде в банката да получи кредит, никой няма да му го даде. Е, ако той иска да създаде някакво предприятие, но никой няма да прояви доверие в него. Тъй, че мисля, че във всички държави членки трябва да се гарантира този достъп до кредити за младите, особено в е, новаторските области, тайни е, области, екологията, например, и така нататък. И по този начин младежите ще могат да създават собствени, собствената заетост чрез предприемачество в социалната, екологичната област, защото традиционната економика вече не съществува. И ако един млад човек иска да започне, е, иска да създаде своето предприятие, няма пари за това, нито в е, рамките на семейството, нито пък банката ще му отпусне. Тъй, че в този контекст е, бих казал, че е добро нещо че имаме нужда да се бъде променена парадигмата, както каза министъра на, финал, на економиката в Германия. Благодаря. Много накратко. Искам да се върна на едно от нещата, които бяха казани тук. Знаете, че това е ключова тема за нас, законодателите. Ние, законодатели, политици, не може да създадем заетост, но може да дадем отговори на гражданското общество. И за момента най-сериозният проблем това е безработицата сред младите. И а, всички политики в областта на заедостта изпаднаха малко задънен от съд. Разбира се, ако дам като пример моята страна, трябва да кажа, че нашата образователна система не беше толкова лоша, защото Имаме младежи, които получават диплома, не намират е, работа в Испания, обаче намират работа другаде, в чужбина. Така че проблема не е само този свързан с обучението, но и свързан с економическата система, защото ние сме сериозно засегнати от кризата. И още една забележка, ние сме съгласни с е, това, че, че това е нашето предизвикателство. Ако е, това е предизвикателството. Действително трябва да се обърнем към нашите страни и да поискаме да се засили Европейския социален фонд, да се укрепи, за да може той да помага на тези, които излизат от университетите, които не са намерили своето място на пазара на труда. Благодаря. To to... Мартина Андерсън. If you need, but please be short if you okay. can. Um, obviously, I wouldn't try to, to... Няма да се опитвам да засегна всичките мнения, които чухме. Те бяха много разнородни. Искам да благодаря обаче на всички колеги, които взеха думата. Някои много важни въпроси бяха повдигнати, най-вече в, по демографските въпроси и тенденциите, които трябва да очертаем за бъдеще, за да гледаме нещата по-стратегически. Нещо, което е, е много важно също е да, да разгледаме програмите, които, които вече са разработени, тези, които са насочени към 2014-2020 периода. Трябва да направим всичко възможно те да водят до резултатите, които би трябвало да предоставят. Има много бюрокрация, която пречи на постигането на, на а, а, резултатите. Говори се за предприемачеството, по какъв начин се създават нови работни места, това, че има 200 центъра за намиране на професионално, на реализация след професионално образование – какво обаче правим с а, такива а, младежи, които не са успели да постигнат квалификацията си в учили, училищата си? Аз съм от Северна Ирландия. При нас има деца, които 12 години са в образователната система, задължителната образователна система и напускат училища без да могат да четат и да пишат като хората. Така че нека да не изпускаме от поглед какви са ни образователните системи. Поне при нас има определено неефективни училища и системата като цяло. Да, трябва да се обвържат нещата, нещата с хоризонт, хоризонта за 2020 година. Трябва да осигурим а, свързаност с регионите, с органите на местно управление, но за, за, да, за да решим въпроса за свързаността, трябва първо да си дадем сметка за липсата на връзка в сега съществуващите програми. Само така ще е, дадем възможност, възможностите, които, които заслужават младежите. 6 милиона, които са отделени, не са, е, не са, доста, не са достатъчни. 21 милиона е препоръката на Световната организация, Международната организация по труда. Трябва да се, да се намери начин да се, да се е, увеличи финансирането. 6 милиарда не са достатъчни. Но още веднъж има много общо между това, което чухме днес от е, колегите и можем да работим съвместно, за да, за да напишем едно становище, което да допринесе за това да дадем на младежите това, което заслужават. Председателката, няколко пояснения по доклада. Ние сме в положение е, такова, че е, Комисията по култура нямаше възможност да изчака становището ни. На 17 юни е, трябва да гласуват и за това, за това се наложи да ви изпратим проекто становището преди днешното разискване. Имахме време за изменения, получихме 28 изменения, а днес е само разискването, утре ще гласуваме. Ако след днешното разискване някой смята, че има нужда от допълнителни изменения, а те ще трябва да се внесат по процедурата за устни изменения. Моля да го направите чрез политическите групи, така че да е максимално добре организиран процеса. И това да стане днес. Така че утре ще гласуваме по това становище. Благодаря ви. Генс, остана малко време и за вашия доклад за екоинновациите. Също ще помоля докладчиците сянка съвсем кратко да се изказват. Имаме списък на, на изказванията вече, но моля да се уверите, че наистина имате какво да кажете преди да вземете думата, защото ще трябва да ограничим времето на изказване. Благодаря. Аз ще говоря на родния си език, на шведски. Е, тук имаме едно становище, което трябва да изпратим на комисията. Трябва да си зададем въпроса дали е, екологичната политика създава работна заетост в Европа. Целта е доста амбициозна. Трябва да се опазва околната среда. Имаме само една планета и бихме искали да оставим на нашите деца в добро състояние. Така че проектът е много амбициозен. Трябва да се запитаме как стои въпроса с тази политика и с създаването на трайна заетост. Имаме инструмент на наше разположение за постигане на тази цел. Предприятията, регионите трябва да могат да използват този инструмент – Екоиновациите ни позволяват да намалим емисиите на газове с парников ефект. Екоиновациите също ни позволяват да развиваме нашите знания, знания, които водят до заетост. Например, това, което се извършва в областта на горското стопанство и други области, може да измислим някакви рецепти, някакви системи за създаване на заетост. Например, Икея. Икея е едно голямо предприятие, но то трудно спазва е, критериите свързани с екологията и едновременно да създава а, е, заетост трудно се съчетават тези, тези два аспекта. Трябва да си дадем сметка, че потенциал за създаване на заетост е по-висок, отколкото това, което смятахме до сега. Следователно имаме нужда от повече подкрепа чрез финансовите инструменти, с които разполагаме. Трябва да се възползваме също от кохезионната политика и програмата до 2020 година. И всичко това се вписва в е, идеята на това, което вече казахме тук в комисията по повод кохезионната политика за следващия период на програмиране. Трябва да насърчаваме регионите да прилагат еконовациите. Трябва да ги насърчаваме да направят нещо като интелигентна специализация. трябва да пледираме в този смисъл пред Комисията по околната среда. Благодаря. I, I just, I, just a... Благодаря, Ян. Само един коментар. Ян Обрихт е, ще потвърди, че вчера най-накрая успяхме да убедим съвета, че ни трябва теко инновации по Европейския фонд за регионално развитие. Четири месеца, четири месеца ни трябваха да, да ги убедим. Сега, не виждам докладчиците в сянка, но виждам, че има, има заместници. Вместо Томас Дойч от НП, кой ще говори, не виждам някой да иска. Тогава а, а, Алде Ивърс ще говори. А, да, давам си сметка, че не разполагаме с много време, така че накратко ще се изкажа. Благодаря ви първо господин Нилсън за доклада господин Пак, Пакорино иска да, а, госпожа Пакорино иска да, да подчертая, че е особено важен въпрос. Необходимо е високо, висок стандарт на ноу-хау да се поддържа в Европа, за да имаме конкурентоспособност в глобален план. Също така новите видове иновации, като например екоиновациите, е, допринасят за устойчивото развитие и създаването на работни места. Много положителни моменти има в е, изказването на госпожа Бакорино и аз, и аз е, съм съгласен с тях. Това, което трябва обаче да се изтъкне изрично е, че в новия регламент е, поставяме сериозен тежък акцент върху тематичното, тематичната концентрация. Може би, може би е, е, е добре това по, по прецизно да се формулира, как новото законодателство ще, ще подкрепи хода в тая посока. Говоря за резултатите от тристранните преговори, триалога. И накрая, необходимо е да се насочат действия срещу някои бариери и, и е, неразрешени случаи и проблеми в редица държави членки, където има съпротива срещу е, този нов тип иновации. Благодаря. Благодаря, е, е, сега зелените. Благодаря, госпожо председател. Имаме нужда от нов подход за, в областта на заедостта и економиката. Иновации, екоиновации, това е голям потенциал за растеж, но трябва да позволява също и създаването на работни места. И господин Баров преди една година каза, че могат да бъдат създадени 20 милиона работни места в зелената економика. Следователно, еко, еко иновациите са нещо изключително важно. Ние имаме нужда от тях, но в рамките на регионалната и кохезионната политика също трябва да се разглежда тази тематика за екоиновациите. Ако не се интегрират екоинновациите в другите политики и се разглежда въпроса самостоятелно, няма да може да се възползваме от възможността да създадем нови работни места. Ще дам няколко пример. Например, в минната промишленост съществуват много новаторски технологии, рециклират се суровините, т.е. не се изхвърлят просто отпадъците, те се рециклират. Направихме също и с отпадните води, което, с които се използват. Не всички региони имат газ и петрол, например. енергийният сектор е много важен. Има вятър, има слънце и така нататък. И много други програми могат да бъдат прилагани. Например, знаем, че някои, а, някои растения могат да бъдат използвани за добив на електроенергия. Представете си, може да се използват цветове, за боядисваме нашите къщи и представете си, че същия този материал може да се използва за добив на електричество. Като говорим за регламента за Кохизионния фонд, също трябва и тези тематики там да бъдат разгледани също. Е, екологичните иновации са нещо много важно. Това е нещо ново, което те първо стартира, те първо започва да е, се прилага и може да се възползваме от тази възможност. E Не виждам от ЕКР някой да иска да се изкаже. Така че отново давам думата на докладчика Йенс за заключителни бележки. Благодаря. за всичко, което казахте. Очаквам предложения за изменения. Благодаря ви още веднъж, председателката. Благодаря. Сега измененията. Трябва да вземем решение по тая тема в много кратки срокове. Защо? Ето какво е положението. Председателския съвет преди няколко седмици взе решение, че всички текущи процедури по собствен, доклади по собствена инициатива и които се простират отвъд в период от 6 месеца, ще бъдат прекратени. Към 1 юни. Затова всичките комисии трябва да ускорят работата си по докладите по собствена инициатива. Същото въжи и за становищата. За съжаление, решението на председателския съвет е за дерогация, изключение, отлагане едва до... Не, извинете, решението беше, че трябва, да се, трябва на 6 юни да се гласува по това. Така че 13, 30 май 18 часа, т.е. утре, е крайния срок за изменения. Така че да можем да внесем становището на време. С това приключваме работата по тая точка. Ерминия, можем ли да минем към вашата точка? Малко, малко избързваме, но виждам, че експертите са тук. Шеста точка от дневния ред. Последиците от бюджетните ограничения от регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове. Госпожа Арминия Мацони е поканила двама експерти. Е, доколкото разбирам, първо ще слушаме експертите и след това а, на доклада ви господин Хорхе Нунес Ферер, асоцииран научен сътрудник от Центъра за европейски политологически изследвания, господин Марио Мустили, професор по економика и управление, Втори университет на Неапол. Първо даваме думата на Хорхе. Заповядайте. Um, hello, thank you for inviting me. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз доста време вече работя по темата за структурните фантове и извършвам доста координационна работа по отношение на сдруженията на градовете. Запознах се с един доклад на излагащ позицията за хизонта политика. На, се ползвах данни от там а ако мога сега да ви покажа слайдовете, и така ще започна като начало, че ам, на тази а, е, графика се вижда, че момента на избухване на кризата и нейната сериозно са различни. Тук виждате е, районите, които най-бързо растяха преди е, кризата са райони, където средният БВП най-много пострада в резултат от кризата. Сега навсякъде хората говорят за кризата, но въпросът е защо тези, които са се справили преди нея най-добре, сега са най-зле. Това са важни въпроси. Това означава, че има някои неща, които не са а, добре осъзнати. Затова съм задал някои въпроси. Може би тук виждате а, някои познати а, въпроси, като капиталовите потоци. Един от а, проблемите е ПЧИ и проектите чуждестранни инвестиции в а, много от тези региони. А, а, много от а, тях всъщност бяха в банковия сектор, а не а, а, в реалния. И за това изводите са доста интересни, защото ще видите в Германия, например, спада на а, а, цените а, на пазар на жилища имоти е значителен. Той е, е уникален за последните 30 години. Но най-вероятно всичко това сочи, че ръстът, който бяхме постигнали преди това, е бил в неудачен а, посока или вид. А повечето хора през 80-те смятаха, че а, инвестициите са източник на растеж, но е, стана ясно, че човешкият капитал е много важен и инвестициите в тези сфери са а, от сериозно значение. Там а, а, бе а, насочена и Лисабонската стратегия. А предвид а, на това, че различните финансови а, организации а, могат а, да а, а, по, получат по-големи затруднения, ако се признаят, много от тях твърдяха, че всичко е помети масло. И така, аз съм съгласен, че е необходимо да имаме е, договор за растежа. Няма бърз изход от кризата. Малко ме притеснява обаче а, че някои хора смятат, че бързо ще а, е, стане. А, ако разгледаме кохезионната политика а, с нейната сложност, а, а, ясно е, че нещата няма да бъдат лесни. На следващо място много са важни системните изменения. Аз разговорих с много хора и а, те твърдят, че поради е, липсата на средства на регионалните власти ще бъдат наложени системни промени. Е, много интересно, много истинно. Има различни а, инструменти, трябва да се ползват а, инструментите, трябва да се използват техния лостов ефект, но не забравяйте, те наречения финансов лостов ефект предполага задлъжнялост. А, и всеки а, сега а, обществен орган, държавен, регионален, местен се опитва да си вземе, а, да събере пари от населението, като взима такси за всяка услуга. Това означава, че всичко това се прехвърля на населението. Няма лошо, а, стига да не запазите и същото ниво на данъчно облагане, защото всичко това се превръща в двоен удар по джоба на обикновения човек. Съжалявам, а, но от гледна точка на економист мога да кажа, че това е фактор, който може да задълбочи депресията в бъдеще. А, просто не става така, виждали сме го в опити в Штатите и другаде, а, да, или растеж, или стягане на коланите интегрирани територии, всякакви такива идеи, всичко е много хубаво. След това а, имате лостови ефект за а, гаранциите, казах, има сериозен риск. Трябва да кажа, че решенията а, са а, взети, но а, районите доста бавно напредат с подготовката, едни и същи региони а виждаме, че не са готови. Така, за да постигнем е, е, успех, особено на национално и местно ниво, трябва много добре планиране, подчертавам на местно ниво, нещо, което ние не виждаме. Непрекъснато а, идват проекти, които са изготвени в последния момент. Трябва нещо да направим, защото инак самите програми ще бъдат слаби. А това не може да си го позволим или по-скоро не бива. И така знаем какво искаме да направим. Няколко неща съм отбелязам. Не запорочваме с климата и енергетиката, макар че звучи много добре. А с обучение и иновация не става въпрос толкова за научни изследвания, а за приложен подход към вече съществуващите иновации. Дори в кохезионната политика, един от проблемите до сега беше в следното – а, някои райони казват, да, ама тези райони се развиват 30 години, пък ние сега почваме. Да, обаче вижте какво стана сега. Превизоваваме да погледнете пак данните. Тези, които най-бързо растяха, най- а, паднаха от, най- от високо. Аз разбирам защо не обвинявам Гърция или Испания, защото а, те вървяха в една посока, която бе очертавана от а, а, данните като тенденция години наред. Но днес а, имаме нужда от по-голяма гъвкавост и смелост, дързост на финансовите инструменти. М- нямам предвид това, което казва комисията. Не, имам да кажа, че е, инструментите трябва да са по-интересни. Например, имате огромни потребности от инфраструктурно развитие. Трябва да ви а, системи. И когато а, емитирате облигации само от транснационални и трансконтинентални системи, какво става? Всъщност имате облигации, които са свързани с проекта. Проекта гарантира а, а, изплащането на облигациите, а пък те са вързани с финансиране от ЕС. -а. А, просто има нужда от а, с, мощни инструменти, от обединяване на проекти. А, това не може да се прави в високорискови области, но все пак има области. Извинявайте, но много бързо говоря, обаче нямам време. Ще говоря още по-бързо от тук нататък. И така, друг един въпрос. А, който съм посочил тук е, че в частния сектор се забелязва добро ниво на участие. Това е важно, по-добро разпределение на труда, не се търси безвъзмезно финансиране за всички проекти. Това е добре, но не бива да спира до там и не може да, това да продължава без промяна на начина на работа. Защо? Защото а, използваните инструменти са дългови инструменти, затова аз а, настоявам националните и а, регионални управи да балансира този подход а, с фискален натиск всяка държава търси пари, но а, ги търси от едни и същи хора, т.е. от дънакоплаците и потребителите. А, за това трябва да а, преосмислим много надълбоко как а, всъщност правим бизнес. А, наистина това много ме притеснява. Трябва много бързо да а, задействаме а, тромавата машина на а обществените поръчки, тя трябва да се реформира, а, за да има а, отчитане на разходите и ползите в целият срок на съществуване на различните проекти. На следващо и да се направи на следващото място преглед на а, държавната помощ. Трябва да видим как стоят нещата по света, защото имаме партньори и конкуренти в световен щаб, където няма такива правила с държавната помощ. Трябва да престанем с една система, която е насочена и е важна, за да няма конкуренция помежду ни, но в същото време ни излага на ударите на външната конкуренция извън Съюза. Така че трябва да видим как да се засилим а, не само в надпреварата между Франция и Германия, а Европа спрямо външните партньори. Благодаря. Благодаря. Сега господин Марио Мастини с неговата презентация. Grazie per l'invito. Eh, mi sono occupato da tempo di problematiche applicative. Благодаря за тази покана. Аз се занимах с тези въпроси за използването на европейските фондове в е, частната и е, публичната сфера. Трябва да говорим за пакта за стабилност и да изключим от него всичко, което касае логиката на съвместно финансиране. С други думи, е, оперативните период 2013 до 2020. Тук има два елемента, които са много интересни. Най-напред, каква е основната хипотеза в този дебат? Има малко несъвпадение между е, бюджета на Европейския съюз и растежа. Освен това имаме една по-техническа и професионална хипотеза. Говори се за ефикасност на всички тези планове. С други думи, как да направим така, че тези планове да бъдат е, логично свързани с е, различните политики във вътрешен план. А, да, тук имаме предложение, което е един добър компромис за постигането на целите, за които говорим. Какви са елементите на дебат? Трябва да постигнем нова финансова сигурност, е, т.е. да се намалят, е, да се намали публичния дълг и това е нещо, което не трябва да забравяме като цел. проблемът е следния. Тук не става дума толкова да се променя стратегията или начина на действие. Тук става дума за приложението. По-специално, що се отнася до намаляването на дълга трябва да бъдем в състояние да прилагаме същи технически административни стратегии, но в е, е, различен контекст, на различна действителност. Знаете, че все повече и повече се поставя под въпрос е, политиката на економии, която се прилага в Европа. Тази политика на економии е, създава риск от влушаване на нещата. Не може да се е, предвиждат е, непрекъснато намаляване на разходите във всички области, защото това води до свиване на економиката на различните страни, вече няма, няма растеж. И това поставя под заплаха възможността за намаляване на дълга. И естествено има и е, отражение върху частния сектор. Ако вие намалявате е, е, работата, действително, дейността вече няма производство. Тъй, че в един момент се стига до намаляване на кредитите, с увеличаване на безработицата, все по-ужасни перспективи по отношение на заедостта. Това води до един затворен кръг. Това са нещата, които не трябва да забравяме, за да преразгледаме нашите политики за приложение на кохезионните фондове. Това е тезата, която все повече се разпространява след економисти и правителствата. И действително се установява, че има все по-голямо затъване, както в е, Италия, например. Но това свиване на економиката води и до намаляване на износа. А, и това директно засяга а, суверения дълг. Не трябва все пак да се забрави следното, че економиките все повече се влушават, все по-малко възможности има за траен растеж, както например в Италия и в Испания. Според е, скорошни е, статистики 25% потенциално производство намалява в Италия и това е нещо, от което човек може да, наистина да изтърпне. Е, следователно, ако има свиване на италианската економика, по-специално в финансовата област, тогава това ще застраши също и производствените области, които са в основата на нашия износ. Следователно, може би ще трябва да се намалят публичните разходи по целеви, по целеви начин, за да се постигне до по-слабо -слаб, отражение на ситуацията. И това е теорията, поне която така се очертава в последно време защото чрез е, растежа може да се изчистят е, публичните финанси, а не чрез намаляването на разходите. Е, валутната политика вече води до, до, до нулева, нулеви ставки. Тази политика в тази област не позволи да се справиме с дефлацията за, за да може да е, се справим с е, публичните финанси. Не може да има е, не може да се говори за някаква инфлация или промяна във валутата, защото ние сме във валутната, в евросистемата. Може да се каже, че економиите водят до отслабване на економиката на страните, там където тя, тези економии се прилагат механично. Според Международния валутен фонд се стига до един порочен кръг, рецесия, намаляване на, раз, на растежа и така нататък. И трябва да залагаме преди всичко на стремеж към засилване на растежа. Всичко това е, се дължи на факта, че моделите, които се използват също и от комисията, до този момент се основават и позовават на бюджетното и правили изчистване и растежа на економиката с 0,5%. Но това е модел, който е, беше валиден при няколко години, с силен растеж, с силно търсене. Но искам сега да ви върна към а, работата на господин Бланшар 0,8-0,9% е растежа. Пак, както казах, води до един порочен кръг с намаляване на публичните разходи и рецесия. Ясно е, че трябва да се намали дефицита според е, Международния валутен фонд, но ако това нещо се направи много бързо, може да се получат точно обратните ефекти и последствия. Следователно е необходимо да се запитаме по какъв начин да а, е, работим по това бюджетно изправяне. Ако има намаляване на а, е, а, публичния дълг. Економическите оператори ще считат, че трябва да, да намаляват потреблението. Ако дългът не се увеличава, те ще считат, че губят повече данъци. И може и да се счита, че чрез този вид дейности може да се възстанови доверието, дали ще имате ли вяра, ако непрекъснато ви се увеличават данъците и се намаляват е, разходите? Естествено, че не. При всички положения съществува риск е, имаме нужда от някакво альтернативно решение. т.е. да запазим този елементите от фискал компакт и да стигнем до структурни разходи, които да са по, по-добре организирани в Европа. В заключение искам да кажа, че в този смисъл предложението изглежда много интересно. Това предложение цели да се отстрани това от пакта за стабилност, ако това не е възможно, не трябва да забравяме също, че това предложение, разбира се, е свързано с плановете, коизионните планове. Но ако трябва, ако установим, че тези фондове не се изразходват конкретно, което е лошо, може да се мисли за Друга хипотеза как да се, е, как това ще се отрази върху е, държавите членки. Особено ако се държи сметка за ДДС при е, действителните разходи. Друга възможност е, че може да временно да моделираме двете, е, е, двата източника на финансиране, европейските източници и националните. Тъй, че може да имаме европейски източник, който да се използва в началото на а, е, този план и след това да се премине към националните ресурси. И може би това е формулата, която ще доведе до по-добър резултат що се отнася до съотношението между дълг и брутен вътрешен продукт. Както каза колегата Одеве, всичко това трябва да бъде свързано с действителен капацитет за програмиране на инвестициите, нещо, което не можахме да осъществим последните години. И ако се постараем по-добре да, да, да насочваме силите си, тогава може би ще постигне по-добра финансова политика на европейско равнище. Благодаря. Uh, благодаря. Сега искам да дам думата на колегата от Генерална дирекция регионална политика. Благодаря. Трябва да кажа, че този доклад за нас е една отлична възможност да споделим вижданията си относно очертаващи се общо тенденции през е, изминалата година. Голяма част от нашите собствени анализи съвпадат с аналитичната част на този доклад и ще станем свидетели на това, когато излезе евентуално до година, следващия доклад за кохезионната политика. Също времено съобразяваме с, с а, препоръките на ОИСР за ефективността на публичните и инвестиции предвид на ограничените парични потоци. Предизвикателството е а, разгледано и ще се представи в две съобщения. Едното е за фондовете и за микро, микроекономическото управление. В него ще се изтъкне значението на стабилната финансова основа за освояване на фондовете. Другото ще бъде насочено към средносрочния времеви хоризонт. Как можем да съчетаем съфинансирането предвид на това, което се казва преди, в контекста на економическото управление. Трябва да е ясно, че се движим в ограниченията на един проекта а, за а, един а, задълбоч, задълбочен и истински а, економически паричен съюз, а, който беше очертан а, миналата година. А, явно е, че можем да а, отчетем а, възможността за поява на временни отклонения в средносрочен план. Тук искам да кажа, че структурните фондове в конкретно този период са важни не само за растежа, но и за развитието. Ако разгледаме потенциалният БВП и факторите, които го движат, можем да очертаме една роля, в частност на, на Кохезионния фонд, именно става въпрос за общ обем на капиталите, за инвестиции, за инвестиции в човешки ресурси. Т.е. това е съзвучно с насоките за усвояване на кохезионния фонд. В Европейската комисия работим усилено по тези теми и до няколко седмици ще излязат първите съобщения в тази, по тази тема. Благодаря ви, госпожа Мацони. Благодаря, госпожо. Най-напред искам да благодаря на комисията, че сподели идеята за доклад, който да се занимае с ефекта от бюджетните инструменти върху е, кохезионната политика и възможностите за инвестиции от страна на местните власти. Благодаря на комисията за тези много хвалебствени думи относно извършената работа и най-вече за а, е, тази готовност, която беше проявена и този интерес, който беше проявен към идеята за ревизия на бюджетните инструменти и ресурсите за съвместно финансиране. Благодаря също и колегите, които взеха думата преди мен, когато стана дума за общите насоки на доклада и благодаря за тяхната работа. Надявам се, че всичко това е включено в проекта за доклад, за който говорим днес и който доклад, искам да го уточня, е един отворен документ и още веднъж благодаря също и на експертите, които е, участваха със своята оценка относно хипотезата, която се опитваме да изготвим. Благодаря на професорите Перера и Мустини, които е, всеки един по свой начин, но съчетано е, потвърдиха, че сме направили път. Тази хипотеза не е нещо ново в рамките на политическия дебат в Европа. Бих казал, че това е един въпрос, който е поставен на масата от правителствата и това е една дискусия, която се налага. Смятам, че парламентът трябва да направи свой този дебат, инструментите за дискусия, които да ни позволят да работим по един толкова важен въпрос. Сценарието, на което се основава необходимостта от дебат, свързан с бюджетните инструменти, започна да се очертава още през 2008 година, чрез тенденцията с, на спад на производителността в Европейския съюз и в спада на заетостта и необходимостта да се справим с нарастващ дълг, и е, така както беше обяснено от професор Ферери. И тази е, нарастваща пропаст постави е, е, ударението именно и върху е, това раздалечаване на различните страни едни от други и затрудняване на кохезионната политика и нейното прилагане и уеднаквяване на условията на живот в различните държави членки. Предложението, което е направено и по което се надявам да, да получа още предложения, е, не е някаква панацея, не е някакво решение на кризата, но това ще спомогне е, в е, логиката на възстановяване на растежа в Европа. След политиките на економии, на санкции, като лек за възстановяване на економиката, си дадохме сметка, че за да може да съживим Европейския съюз и економиките в Европейския съюз, трябва да създадем инструменти за растеж и между тези инструменти централна роля играе регионалната политика и възможностите за инвестиции в различните области на Европа. Анализът, който беше представен от професор Мустил, това беше технически анализ, аз няма да го преразказвам сега, подчертава, че капацитета за инвестиране – и по-голямата гъвкост, която може да се даде на националните и местните власти, за да могат те да инвестират по най-разумния начин, то всичко това може да доведе до възстановяване на капацитета за економически растеж на териториите и не може да се лишим от тези възможности. Следователно, решението, което ще бъде представено в нашия доклад, е да поискаме още от сега да се предвиди възможността в нашите преговори за ревизия на правилата, свързани с определенето на различните бюджетни инструменти, като се е, даде, придаде различна тежест на използваните ресурси при съвместното финансиране. И с това приключвам. Да, като си помислим, че бюджетните а, портфейли за, при, за съвместното финансиране ще помогне за превъзмогването на трудностите между различни държави членки. Всичко това може да се запише между бюджетните инструменти. И мисля, че а, това не трябва да бъде. А, това трябва да бъде с нашата цел да го постигнем. Но мисля, че съществува съществуват и затруднения от страна на Европейския съюз, които пречат да се върви в правилната посока. В този смисъл благодаря още веднъж на председателството че постави на масата този доклад и подчерта необходимостта от това доклада да бъде одобрен, за да може за бъдеще да се превърне в един инструмент на дискусии в рамките на преговорите и да се да доведе до нови правила в следващите бюджетни политики. Благодаря. Бащинар. Господин Бащинаров, от името на социалистите, благодаря, госпожо председател. Моля, Позволете ми да ви запозная с предложението на Евгений Кирилов, колегата, който в момента, се, в момента е ръководител на делегацията на НЕСТ. За мен е чест да го заместя. Поздравявам госпожа Мацони за проекто доклада. Там са отразени някои от основните трудности, пред които са изправени местните и регионалните органи на властта в период на бюджетни ограничения. Има някои допълнителни моменти, които искам да очертая, които са, които са свързани с проблема и, и мисля, че трябва да се включат в проекто доклада. Ще ги внеса като изменение. Регионалните неравенства между най-бедните и най- богатите европейски е, е, страни и ам, изобщо междурегионалните разлики продължават да се изострят. Има обаче тенденции в някои държави членки за централизиране на програмите, които се, под, които се подкрепят от структурните и инвестиционните фондове. На места има по-добри възможности за съфинансиране е, на централно ниво и това се дава като основен мотив. Дори това да е така, това не е приемливо, защото по такъв начин се ограничава участието на местното и регионалното ниво в процеса на изпълнение на програмите. Това също означава, че централното ниво трябва допълнително да постави акцент върху решаването на социалните и регионалните проблеми в съответния район. Това, което е необходимо е изпълнение на принципа за партньорство, защото без партньорство между всички а, нива има сериозна опасност, че положението по, по региони и дори в някои държави членки ще се влуши. Мисля, че трябва да се подчертая в проекта доклада някои добре известни проблеми в изпълнението на програми и проекти. Първо, има нужда от по-добър административен и институционален капацитет за работа с европейски средства на регионално и местно ниво, понякога и на централно ниво. Тогава, когато има по-малко средства, е много важно средствата да се изразходват ефективно и своевременно и да са насочени към най-належащите нужди. Вчера с нощи получихме информация след е, едно мероприятие, което беше организирано с Института по управление на проекти. Бяха очертани първо пропуските тук в Европа в сравнение с глобалните тенденции и второ административния капацитет е, е най-добрия път към оползотворяването на съществуващите средства и за повишаване на капацитета на, на местни и регионални участници за стратегическо проектиране и освояване на средства в момент на недостиг на финансови ресурси. Второ, бюрокрацията и сложните правила – заедно с финансовите трудности ограничават положителните резултати от оползотворяването на европейски средства. Видяхме важната роля на Европейската инвестиционна банка в период на финансова криза. Тя подкрепи най-силно засегнатите държави членки. Може обаче допълнително да се е, укрепи участието на инвестиционната банка, така че тя да бъде от полза за местните и регионални органи. И това трябва да залегне е, е, в плановете ни за следващия програмен период. Сега думата имат Алде. Благодаря, госпожо председател. Това, което аз ще кажа е по-различно. Но какво да кажа? истината си е истина. Първо, във връзка с продължението на докладчика да изключи съфинансирането от периметъра на, на пакта за стабилност. Това не е нещо, което е невъзможно днес и ще е невъзможно и утре, защото ако погледнате законодателния, който е ратифициран от 25 страни, т.е. без а, а, Великобритания и Чехия, доколкото знам, Ясно гласи този акт, че 0,5 трябва да бъде структурният дефицит 0,5% е, е, от БВП, не 0,3, 0,5. И има само 3 случая, в които може да бъде по-висок, какво може да се направи е, в случай, че е по-висок дефицитът. Това, което предлага докладчикът се позовава на решение на съвета от 2005 година, регламент 1056. Става въпрос за случаи на сериозно, сериозно забавяне на економиката. Това е от 2005 година. Ако, ако подкрепите това, предложението няма, няма да ви дава възможност да изключите съфинансирането от параметрите на, на факта за, за фискална стабилност. Трябва да се подчертая в настоящия доклад, че трябва да се промени базовото законодателство. Законодателството обаче съвсем неодавно се, е, се одобри от 25 държави членки. Въпросът е дали ще се работи по промяна на регламента, какво да се каже, освен като условие, освен а, забавянето на е, економиката трябва да се каже, че при съфинансиране дефицитът ще нарасне над 0,5. Против, против е, в случай е ЕКОН и ние ще вървим в противоположни е, посоки. В крайна сметка до нищо няма да се стигне. Това е първото. Второ. Макроекономическите, е, макроекономическото условие по, по 12 точка. Сега, докладчика е против. Ние знаем каква е позицията обаче на комисията и на, и на съвета. Това, което аз предлагам е да добавим нещо. Вече, вече е, съм ви запознал с данни, които показват, че от 2009 година до 2013 година няма установена корелация на качеството на освояване с, с, с е, е, дългови рейтинги и рейтинги на дефицита. Качеството на а, дефицита и на, и на задлъжнялостта. А, мисля, че това, ако се добави тези данни, ще, ще се прецизира доклада. Третото нещо, което предлагам да направи докладчика, е следното. Не се дава никаква информация за допълнимостта. Това е едно много, много сериозен инструмент, който се използва от държавите членки, от регионите и от комисията, да се разрешат частично проблемите, които очертавате в, доклада си. Комисията е излязла със съобщение – резултати от е, средносрочната оценка за периода 2012-2013 година. Допълняемост означава, че, рефер... че по референтно ниво, освен съфинансиране, е, държавите членки трябва да предоставят допълнителни публични средства, инвестиционни средства. 94 милиарда бе референтната стойност за целия Европейски съюз. Тоест 22-23%, ако вземете за изчислението. Интересно е какво е качеството на това, тези допълнителни публични инвестиции на местно ниво, които се вливат и в национално ниво. Което мога да кажа на докладчика е, че като се разгледат реалните резултати в средносрочен план 2007-2010 година, проверката е направена през 2012 година, ще излезат много интересни неща. Има някои страни, които сериозно са намалили публичното финансиране до 22, 21, 23%. Поне 4 страни съм а, а, видял, а има някои страни, които сериозно са увеличили. Испания 52%, Италия също бележи ръст Полша 57%, Словакия 59%. Това означава, че някои страни увеличават, е, увеличават е, дела си на независимо допълнително инвестиране, също и на регионално ниво. Но някои страни са намалили това. Комисията е, нищо не каза, понеже беше криза. Трябва обаче да кажа, че в тази комисия този проблем не е повдиган и това е една от причините, поради които не сте включили тази е, информация в доклада. Това е един много важен инструмент и трябва да се анализира. Как освен съфинансирането, допълнителното финансиране, а то трябва да се дава, защото комисията, комисията го одобрява. Ако не го предоставите при проверката по-нататък в средосрочен план, ще, е, ще излезе, че не сте си изпълнили ангажимента и това е проблем. Това трябва да се отрази и в доклада ви, защото това има пряка връзка с положението на местното ниво. Благодаря. Благодаря, и вас. Казахте, че има законодателен акт за структурния дефицит, обаче няма, няма правно, правна дефиниция на структурния дефицит. Няма методика за неговото изчисляване. Коментари извън микрофон такът. Okay. Uh, will... Сега искам а, да дам а, Никос думата от името на зелените. Благодаря. Искам, искам да кажа нещо във връзка с това, което току-що чухме. Ако разгледате економическите възможности, които съществуват, за да се излезе от кризата на регионално ниво, въпреки че трябва да, трябва да признаем, че все още имаме криза. Инвестициите трябва да водят навън от кризата, но, но изглежда няма достатъчно средства за устойчиви инвестиции. Не искаме, не искаме такива инвестиции, които да водят до замърсяване на околната среда и друг вид вреда на околната среда или някакви технически, технологически неустойчиви инвестиции. Трябва ни устойчив растеж, интегриран устойчив растеж. Това е нещо, което постоянно повтаряме. Ако погледнете обаче какво става в а, Гърция 25% е рецесията, много е трудно да се предостави съфинансиране – ние избягваме публичните инвестиции в момента. Инвестициите падат, както в абсолютно, така и в относително изражение. Имаме драстично урязване на инвестициите. трудно е каквото и да е инвестиции, каквото и да е инвестиране да се осигури, да не говорим съфинансиране. А инвестиции трябва. Трябват ефективни инвестиции. Това е посоката, по коя, в която трябва да вървим. Трябват ни нови инструменти, нови политики, насочени по нов начин, защото с сегашната политика няма да излезем от този магиосен кръг. Ако рецесията не бе толкова сериозна в Гърция и разполагахме с устойчиви инвестиции, щяхме да намалим рецесията с 20%. Щяхме да имаме пари за инвестиции и щяхме да успеем да постигнем баланс в публичните финанси. Ама откъде да дойдат тия пари? Това е проблема, това е въпрос. Обществения сектор играе своята роля в инвестирането чрез обществените поръчки, например. Това е един много голям сектор – най-вече във връзка с иновациите, ако го видите, защото по такъв начин се дават стимули. от потреблението всъщност идва от обществени поръчки. Така че трябва, има нужда от инвестиции на местно, на регионално ниво но виждаме също така, че има, има сериозен натиск за да се, да се по обществени поръчки да се предоставят по-ефтини услуги, които са не толкова екосообразни. А, и това е нещо, което, което има сериозни последици. Различни са скоростите на развитие в Европа. На места имаме добро управление, а на места не чак толкова. Ако се усъвършенства управлението изобщо, ще могат да се, да се отстранят много от сега съществуващите проблеми. Много, много страни, най-вече в Юго-Источна Европа и Южна Източна Европа не разполагат с средства и те не могат да играят някаква особена роля в балансирането на, на средствата и на ресурсите. Орязват се бюджетите на централно ниво. У нас има, в Гърция има сериозни съкръщения. И много трудно да се осигурят каквито и да било инвестиции. Така че сме, сме заключени в един омагиосен кръг. Трудно е да се осигури регионален растеж. Губим и човешки ресурс. Защото хората или се пенсионират, или пък младежите напускат страната. 2014-2020 година периода. Мрачни са перспективите като човешки ресурси, така как да осигурим това регионално развитие. Искаме да дадем основа за инвестиции и растеж, но същевременно няма кой да изпълни тия намерения – на ръба на, на абсолютно бедствие сме. Да, да видим как регионите ще могат да се изпълнят а, програмите и след това да, да се разберат с комисията. Най-неразвитите райони всъщност носят най-голямата тежест върху плещите си. И, и, и разликите, различията между районите се увеличават. Вървим по посока обратна на сближаването. От началото на кризата до сега нещата са се влушили много сериозно. Първоначално имахме имахме 9 района в най-низката категория, от тогава този брой е нараснал. А нещата трябва, трябва да се развиват точно в обратната посока. Необходима е подкрепа, кризисна подкрепа. БВП не, е, не е достатъчен показател. Например, на много от островите хората нямат достъп до правосъдие или до транспортна система, до транспорт. Ако погледнете само БВП, нещата не изглеждат добре, но това, което става в действителност, не е приемливо. Благодаря и Анон сега. Yes, thank you, uh... Благодаря, госпожо председател. Имам въпроси към нашите експерти и едно предложение към докладчика. Е, що ста, се отнася до експертите, а, смятам, че днес а, сме а, се изправили също един много важен въпрос, така да се изразя малко крайно, каква дали кохезионната политика е добро оръжие по време на криза или не. Или какво е доброто оръжие по време на криза. Аз не казвам, че е, трябва да е, преразглеждаме всички кохезионни структурни фондове, но имаме такъв начин на управление. Управление чрез решения на всички държави членки. Как да оформим регионалната политика в бъдеще, отчитайки отговорността на всички държави членки а, и фискалната консолидация и така нататък. До, докладчикът отбелязва също, че бързо реагират държавите членки, като а, прокарват а, мост между а, фискалната консолидация и а, средствата от Кохезионния фонд, а, като допълват съкратените средства, но последиците от това е много голяма централизация на кохезионната политика. По време на една криза тази политика е много по-централизирана. Консолидацията се дължи на това, че местните регионални власти имат много по-малко място за маневриране, т.е тяхната независимост е доста по-ограничена. Комисията в доклада говори за около 50 различни проекта, осъществени от граждани. Много добър анализ. Там е видно, че местните проекти е, могат да успеят при наличието на ясна национална стратегия. Значи не става въпрос само за интересна местна стратегия, а за интересна стратегия на национално равнище. Всъщност, готови ли сме да решим дилемата с непрекъсната централизация на кохезионната политика? Защото в макроекономически план а, дали а, управлението на економиката е важен фактор в нашия анализ. Значи, държавите или, имат, или нямат бюджетни средства за съфинансиране. Но тук въпросът е а, как да се организира а, общата структура. Въпросът е за съфинансирането в пакта за стабилност. Това е много важен а, въпрос. До каква степен е необходимо да се получи съгласие от европейските органи? Има някои предложения, включително в моята родина, да се върже дефицита на местно ниво, бюджетния дефицит и съфинансирането. Та, аз питам дали ние си даваме сметка за необходимостта да променим философията на управление. Дали тече процес на преосмислене на кохезионната политика и на съвместно управление. Трябва ни много по-силна политика с много по-засилен условен елемент. Да видим какъв ще бъде растежа. Когато мислим за условността, се стига до извода, че този, който поставя условието, засилва собствената си власт а, и трябва да разгледаме тези въпроси. Е, местните и регионални власти чакат а, е, от нас това, защото а, е, тенденцията е към много силна централизация в политиката в резултата от тези меки мерки. Да, а какво мисли докладчика? дали е необходимо, когато говорим за регионалното равнище, да говорим и за местното ниво. Защото наблягаме на местните инвестиции, но местен не означава само малка община. Това включва и Париж, Лондон и Неапол. Затова смятам, че този казус е много интересен. А, какво мислите за тази дихотомия между а, централизацията и а, за а, консолидацията? Благодаря. Благодаря за думата. Това, което вече беше казано, искам все пак да и аз да взема думата. Разрешете ми най-напред да кажа следното. Ние всички сме съгласни с това, че кохезионната политика е изключително важен инструмент в борбата срещу кризата. В Словакия 76% от инвестициите се извършват само благодарение на кохезионната политика – и днес нашата страна има економически растеж, независимо, че е доста слаб, но това се дължи на съществуването именно на структурни фондове. Чухме да се говори за създаване на инфраструктури. Чухме, че инфраструктурите вече не са двигател на растежа. Знаете, аз съм председател на един регион в Словакия и е, съм възложил няколко одита, за да имаме представа каква е ситуацията. И си давам сметка, че в енергийната област, ако се инвестира в термичните, термичното електричество, има 3 години възвръщаемост на инвестициите, което е добро. И аз мога да използвам след това средствата за развитието на региона. Инвестициите винаги са добро нещо, но трябва да бъдем сигурни, че те се използват добре. Освен това, в пътното строителство, в бившите е, страни от източния блок, си задаваме въпрос дали да се инвестира в основните инфраструктури или в иновациите. Аз съм съгласен с вижданията общо, но когато не се инвестира в пътищата и магистралите, инвеститорите остават малко назад, е, отдръпват се и това пречи на развитието на регионите. В моя регион инвестирах в е, пътното строителство, но това, което стана е, че парите, които им бяха обещани, които трябваше да се вземат от структурните фондове, парите не пристигнаха на време. И следователно не можахме да направим съответните плащания, което доведе до забавяне на другите инвестиции, които бяхме предвидили. Това е много важно и не трябва да го забравяме, когато се разберем за рамките за инвестиции за следващите 7 години. Трябва сумите, които са ангажирани, да бъдат платени в определен момент, в определения момент, аз бях в бюджетната комисия и организирахме изслушване на комисията и на времето тогава беше казано, че трябва да има 10% инвестиции в новите страни, които да бъдат отпаднат от проекта за бюджет. Защото страните, които скоро са се присъединили към Европейския съюз, не може да използват целите тези фондове. В известен смисъл е така, но в моя град, например, аз се сблъсках с а, куп бюрократични а, тежести, които трябваше да извършим. И от тогава комисията оправи нещата, премахна много бюрократични постъпки, благодаря за което, но трябва да се мисли за едно нещо, което е важно. Ще трябва да се зададе въпроса на регионите. Какви проекти искате да лансирате и какви са финансите, с които разполагате за тези проекти. Може би ще трябва да се обърна към предишния мандат. Аз бях докладчик за бюджета 2010 година и на времето имахме един проект за текст в парламента, който касаеше аудит или преглед, който да се извърши от три генерални дирекции е, по сигурността, дирекция ИНЛО. И при вътрешния преглед някои от е, дирекциите е, свалиха своите административни разходи. И искахме това да бъде разширено общо за цели Европейски парламент. Но до този момент си даваме сметка, че това, този одит не е направен. Много разходи биха могли да бъдат направени в рамките на Европейския парламент и тези фондове ще позволят да се правят нови инвестиции. Освен това искам да кажа, че в много държави членки приемаме проект, проекто закони, които касаят е, които целят всъщност е, намаляване на растежа на дълга. И в у нашата страна приехме такива проектозакони, но трябва да кажем нещо важно. Ако правим известен брой инвестиции, може бързо да получим е, възвръщаемост но проблема е, че ако е, имаме тази, това златно правило, бюджетно правило, спирането на растежа на, данък, на задълженията, на дълга, това нещо може да се отражи естествено върху съответните инвестиции. Още нещо беше упоменато. Каза се, че не може своеволно да увеличаваме данъчната тежест, за да решаваме финансовите проблеми в държавите, но това е така, но трябва все пак да припомня, че преди няколко дни Европейския парламент прие текст, който касае данъчните, данъчния рай в някои страни. Трябва да се действа срещу тези данъчни убежища, за да може всяка страна данъчен рай да приеме нови правила, да няма вече ниско облагане в тези страни, а да има всъщност нормално облагане в тези страни. Благодаря. This... Умберт Ван Нисталрой. Благодаря ви много мисля, че трябва да бъдем максимално конкретни в стремежа си към а, гъвкавост, макро економическите услов, условия, които се поставят, а, са в пряка връзка с а, а, макроекономическата рамка. Затова искам да попитам докладчика дали може да ни помогне тя казва да се ползват всички възможности за гъвкавост в пакта за стабилност и растеж. Помогнете ни. Къде в нашия пакет от инструменти намирате възможности за гъвкавост и как може тя да се прояви в конкретните разчети, които се правят за една държава? Та къде е тази гъвкавост? И това е въпрос към докладчиците и в сянка. Аз също съм доволен от възможностите създавани от Европейската инвестиционна банка в период, когато банковите институции свиват финансирането и публичните финанси са оскъдни. Това е начин да се е, стимулират е, дългосрочните економически инвестиции. Как е, мислите могат да се създават такива инструменти, например гаранцията за младеж, гаранционния фонд за младежката заетост е, от Европейската инвестиционна банка? така че да се получи нормален поток на финансовия пазар, разглеждайки възможности за гъвкавост. Защо не извадим а, тези инвестиции, които не се отчитат? Защото това са всъщност инвестиции, които са економически жизнеспособни и се проверяват от Европейската инвестиционна банка. Къде е тази гъвкавост? Искам да го разгледаме този въпрос в нашата комисия и да го поставим въпроса на този етап в пленарна зала. И да видим какви е, евентуално са потребностите от преразглеждане на собствените ни регламенти и правила по отношение на кохезията. Е, да разгледаме въпроса, да го поставим в пленарна зала и на нашите избиратели на изборите до година. Благодаря. Благодаря, госпожо. Аз е, държа да приветствам докладчика за чудесно свършената работа. Благодаря и, че е, прие заключението от съвета от 2012 година, които позволяват да се внесе яснота върху някои съответствие на инструментите през така тежкия период на криза. Увеличават се разликите между регионите навсякъде в Европа, но въпреки кохезионната политика, с което ние боравим. Ако си помислим за периода 2014-2020 година, бих казал, че следващите години, е, предвид именно настоящата криза, ще е, позволят да се освободят ресурси за развитието и растежа и тези ресурси трябва да бъдат открити в е, и да бъде осигурен нов капацитет за инвестиции, да се създаде инструмент лост за възстановяване на растежа. И през тези периоди на трудности, свързани с сериозни економии, аз съм много смутен и объркан и насърчавам докладчицата да продължава да следи и целите, които са записани за до 2020 година и ви моля за повече прозрачност в бюджетните, в, бюджетните въпроси на всички равнища при идентифицирането на източниците за финансиране, реда и начина за определене на финансовите приоритети на европейско равнище. Всичко това са фактори, елементи, които не може да бъдат определени, ако нямаме едно сериозно съгласуване между различните участници в този процес. Така че трябва да бъдат намерени нови ресурси, защото ако не открием такива, всичко, което правим, всъщност отива на празно. И на, на нас са ни е, необходими ресурси и да знаем как да ги използваме и да улесним използването на ресурсите. Това е основна цел – а освен това, трябва да насърчаваме инвестициите в всички страни от Европейския съюз. Трябва да помислим също заради начина за съвместно финансиране, защото е, разходите по някой път биват възпрепятствани и от известна бюрократична е, липса на гъвкавост. Поне път инвестициите са невъзможни именно поради административни препятствия и има предвид най-вече слабите региони. Мисля, че в това отношение трябва да поработим, да помислим и да се опитаме да бъдем конкретни в нашия доклад. Според мен има един въпрос, който трябва да бъде уточнен. Това е макроекономическата а, условност. Бяхме говорили по този въпрос и всичките групи а, се изразиха повече или по-малко срещу въвеждането на а, препятствия пред а, публичните разходи. Това предложение беше поставено също в комисията Реги и е, опитите на институциите да е, усилията на институциите, за да именно да подчертаят тази, тази ситуация. Това съгласуване е много важно и трябва да видим как може то да бъде свързано с а, нашето одобрение, което не е законодателно одобрение, разбира се, но това е една разумна реакция, разумен отговор на програмирането на фондовете от кохизионните фондове. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя нещо. А, понякога а, забравяме откъде взема парите Европейската инвестиционна банка там откъдето ги взимат и останалите, т.е. международните финансови пазари. Понякога а, трябва да се преборва с остра конкуренция, така че трябва да видим дали сме намерили най-добрия начин да финансираме всички наши а, програми по този начин. Сега искам да дам възможност на двамата професори а да отговорят след това и на докладчика госпожа Мацони. А, благодаря. Много бяха изказванията. Аз ще опитам да не се простирам на широко. Няма да говоря за бюрокрацията, но като пътува човек от тук до Страсбург непрекъснато, трябва да се задава въпроса дали има възможност да съкрати бюрокрацията. Така исках да бъда малко нагъл. И за инициативата за споделено управление. Това е много сериозно. Аз от години наред разглеждам въпроса за структурните фондове. В комисията работих, в работните групи работил, бил съм консултант. Разглеждал съм въпроса от различни гледни точки, запознат съм с различните стратегии. И трябва да кажа, че е изключително, изключително важно програмите да бъдат а, замисляни концептуално и след това прилагане наистина на местно ниво. Те трябва да се замислят предвид на местните особености. А, това означава, че е, това се трябва да се отчита в процесите на планиране на национално ниво. Някъде това се прави. Виждал съм много добри резултати. Трябва да кажа обаче, че предвид на нарастващата сложност, искам да кажа, че когато започнахме да, е, изграж... да, да правиме европейския бюджет, е, въпросът беше дали да плащаме на крава или да не плащаме на крава. А сега става е, вече въпрос е, и за различни дялови инструменти, не само дългови, неща, за които преди 10 години никой не споменаваше в контекста на европейския бюджет. А, затова е необходимо да мислим и за техническата помощ, но не само техническа помощ на публичната администрация, а на банките. Е, Европейската инвестиционна банка е канал за голяма част от финансиранията и инвестициите. А, дори банковия сектор а, не винаги насмогва да е в крак и да знае как да работи по тези програми ако вземем модела на Европейската банка за възстановяване и развитие, тя не работи във всички държави, конкретен вид държави, но там се а, залага а, доста средства за а, подготовка и а, за мониторинг и то много отблизо на а, банките, с които работи е, Европейската банка за възстановяване и развитие. А, а в инвестиционната банка трябва да се следи много повече развитието на инвестиционен процес, да се помага какво става, как се подбират проектите, не да се намесва, но просто да бъде там банката да помага и да проследява нещата, а не а, просто да се отива после при бенефицията и да го критикувате, че много зле е парите. Трябва да помислим от сега, защото успехът на следващия програмен период се обославя от наличието на стратегически капацитет на местно равнище, нещо, което до сега не даваше добър резултат. Трябва да видим как да обобщим тези фактори. Един друг подобен въпрос е фокус върху условностите и а, капацитета за освояване. И има ли всъщност изследване, което доказва дали нещо е давало добри резултати, е действало както е замислено или не? Всъщност няма след 7 години не съм видял по една структурна програма да се върне някой назад и да каже постигнати ли са целите или не. Аха, ето това е тенденцията в освояването. Въпросът е, че ако не стигнеш до целта, значи не си я реализирал. Това е. А това е най-важният въпрос. Затова е необходимо да има много ясни ключови индикатори, конкретни цели и механизъм за мониторинг, за да се проследява темповете на постигането им. А подходът на интервенция означава да си там, да си разположение и да следиш как стават, как се развият нещата. Има едно нещо, което не разбирам. Преди ми беше ясно, защото всички бяха богати, растяха економиките и се казваше допълнителността, означава, че ще допълниме със средства след като получите парите от европейските е, средства. Това е един подход, при който парите се заделят, държат се под един и общ е, чадър, да сме сигурни, че Европейския съюз няма да съкрати тези средства. Сега искаме, предвид на кризата, всякакъв род съкръщение но не искаме да има допълнителна допълняемост. Аз, чакате сега, това даже не мога да го разбера. Какъв е проблема? а, ще вземаме ли решение или не. И съвсем набързо. Да, инфраструктурата е нужна за растежа. При планирането регионите трябва да разбират, че инфраструктурата е необходимо, но не достатъчно условие за растеж. Словакия, знам, добре се развият нещата с инфраструктурата, но не в другите, в другите държави, не, не навсякъде. Планирането е важно. Европейската инвестиционна банка, да, хубавото при ползването, защото има и лошо. Добре е, че рейтинга на банката е тройно А. Това означава, че много ясно и точно се държи сметка за качеството на финансираните програми. Лошото е, че има някакъв проблем там с риска. Това означава, че когато Европейската инвестиционна банка финансира нещо, тя не финансира а, проекти в а, високо рискови сфери. Например, ако трябва да се финансира нещо в Гърция, за да се измъкне е, Гърция от дупката, Европейската инвестиционна банка може малко да се дърпа. Затова е важно, а, предвид на успеха на инвестициите в иновациите, а, след всички тези тъй наречени високорискови проекти, нито един не е фалирал. Тоест, а, по дефиниция, те имат 20% на риск от фалит но няма такива. И затова си мисля дали не сме прекалено а, строги по отношение на а, отказа да се финансира високо рискови инициативи. Благодаря. Благодаря. Въпросите, които ни бяха зададени, са много интересни, но и многобройни. Но тези програми на кохезионната политика, дали те служат да се запълни пропаста между най-развитите и най-необлагодетелствените зони, защото трябва да се държи сметка за тези разлики. Според мен препоръчаното решение от Ермини Манцони е, и решение изобщо са интересни, защото тя предвижда някакво изключение от пакта за стабилност и в, в е, макроекономическа гледна точка се говори за относително е, средни, осреднени суми. Това ще е, отговори на въпроса с е, е данъчните, е, данъчната ситуация в Европа но трябва все пак да предвидим време, за да може тези мерки да доведат до някакъв резултат. Не е достатъчно само да се говори за това. Трябва да се насочи управлението на програмите. И аз е, бих е, бил е, щастлив да споделя идеите на колегата, който говори за значимостта на действията, които могат да бъдат предприяти от местните власти. И там, където няма такива дейности, мисля, че трябва е, това да се направи е, по-ефикасни да, бъдат, е, да бъде работата на местно равнище. По-настоящем ние сме принудени да предвидим някои е, премахването на някои ограничения, бюджетни ограничения, които служиха като някакъв буфер, но трябва все пак е, да признаем необходимостта да се решават финансовите проблеми, а така и да се засилва и капацитета на управление на програмите и всичко това в рамките на националната стратегия. Напълно сме съгласни с това, но мисля, че е необходимо да се държи сметка за всички елементи, а не само за да се съсредоточаваме върху бюджетните ограничения и препятствия и тяхното премахване. А пък и не трябва да измисляме някакви механизми за наказание. Санкцията не е панацея. Най-напред трябва да се разбере какви са препятствията на доброто развитие на програмите – и накрая, с това искам да приключа, що се отнася до укрепването на потенциала на програмите, нещо ми обягва. Това е нещо върху което мисля от известно време. Давам си сметка, че що се отнася до е, макроекономическите въпроси, е, да се каже, че трябва съвместно финансиране извън пакта за стабилност и това да, да се предвиди като някаква възможност. Аз наистина не разбирам защо ако примерно харча 100, една част от парите се връщат на държавата, Защо тогава трябва да доказвам, че тази сума трябва да бъде защо тези пари трябва да отидат в държавата. Имате ДДС, 9 или 10% отиват за държавата и ако не приемем предложението на госпожа Манцони, което е една доста разумна хипотеза спрямо целите на кохезионната политика, не виждам защо да не се предвиди данъците да отиват в държавата. И всъщност това е някакъв порочен кръг, който няма да ни помогне да се измъкнем от кризата. Благодаря. Eh, eh, да, искам да и аз да приключа. Искам да се изкажа по всичките, е, всичките неща, които чух сега, бяха много интересни. мисля, че от е, някои от забележките, които бяха направени от колегите, ще ги взема под внимание. Нашите експерти вече дадоха известен брой отговори на възраженията на колегите от парламента, така че няма да се спирам пак на това. Беше казано е, какви са причините или основните неща в моя доклад, като е, определи точно как стоят нещата в макроекономически план и това, което казах относно ефикасността на тези елементи. Що се отнася до инвестиционната политика, говорихме доста обстойно. Господин Мустил реагира много разумно, а също така и е, думите на професор Ферен също бяха много интересни. Мисля, че е, беше беше в неефикасността на системата ние произвеждаме нещо, което не работи. И това, което ни трябва е точно обратното. Ние трябва да изпитаме новаторски и различни решения, е, възможни решения, които да дадат е, очаквания резултат. А що се отнася до колегата Алдрихта също трябва да намерим е, точни решения – Двамата колеги ни дадоха повод за размисъл. Те говориха за отрицателния ефект от централизирането на политиките и необходимостта в нашата дейност да се съсредоточим към местните равнища и това е именно което правим с нашата работа по трите регламента. Наистина трябва да търсим начин да реагираме, за да помогнем на местните власти да работят повече, защото предвид организацията на държавите, местното равнище е това, което трябва да действа в рамките на кохезионните фондове. И всичко това трябва да бъде извършено в рамките на национални стратегии. Тоест, двата елемента да бъдат съчетани, за да се получи да се постигне дейност, свързана с политиките на растеж, с кохезионните инструменти и в същото време това са равнищата, местните равнища, където трябва да се премахнат е, колкото може по-голям брой е, препятствия пред осъществяването на определените цели. Що се отнася до е, въпроса на Ванистерой е, по точка 13, мисля, че има различни хипотези за гъвкавост, които могат да бъдат пред, предвидени, дори това, което казах – може би ще трябва да се подобрят формулировките текста, който представих. Говореше се за данъците, изчисляването на данъците. Трябва да въведе малко повече гъвкавост, за да съчетаем растежа и економиите, а също така и свободата на инвестиране в рамките на един строго проследен и организиран подход. По макроекономическите аспекти говорихме доста много. Е, намирам, че това, което беше казано е много интересно и което ще подобри документа, който в момента изготвям и се надявам, че моят текст ще бъде обогатен от предложенията на колегите. Така, госпожо председател, какъв е графика, защото не знае кои са крайните дати, до които трябва да работя. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички, на експертите, на комисията, на всички колеги, които взеха думата по време на дебатите. Те бяха особено полезни и на госпожа Мацони най-вече, за това, че ни даде възможност да проведем дебатите. Предлагам крайния срок за изменение за изменение да бъде 4 юни, 12 часа на обяд. Надявам се през юни да може да се гласува. Ако не успеем, ще го отложим за септември. Така че от това ще зависи дали ще успеем, но би могло да стане и, и през юли. Благодаря ви. Продължаваме сега разискването. С комисията пак ще разговаряме от регионална политика генерална дирекция. Ще говорим с Вероника Гафи и доколкото разбирам, ще говорим за последния стратегически доклад относно изпълнението на програмите за 2007-2013 година. Благодаря, госпожо председател. А, дали първо аз да изложа презентацията си и след това да проведем разискването? Сега това което днес ви представяме е втория стратегически доклад за периода 2007-2013. Първия сме го представили през 2010 година с Джон Лош. Съм тук, е, колегата. Аз с радост е, е, ще ви слушаме. Сега, 2000 страници са анализите общо на постигнатото от кохезионната политика в сегашния програмен период и какви са основните послания в доклада. Кохезионната политика дава важен принос за растежа и работните места. Това е свързано с това, което говорихте до сега, че никой не гледа целите, които са поставени за програмата. Не, ние ги гледаме и се опитваме да укрепим този акцент върху постигане на цели. Много сериозно изпълнението е укрепено, има много важни резултати, след като сравнително бавно тръгна в началото. Политиката демонстрира а, възможност за адаптиране към нови а, нужди, но предстои да се постигат и допълнителни резултати в сегашния период. Трябва обаче да се удвоят, удвоят усилията, най-вече в някои държави членки. Сега, очевидно е, че в 27-те държави членки е различно положението като резултати от кризата. Кризата обаче на много места показа структурни слаби места. Има различни, различни мнения за уместността на кохизионната а, политика. В а, северните страни, например, кохизионната политика се смята за инструмент, който да предоставя стратегическа платформа и стратегията от началото на периода се смята, че все още е подходящо. В 12-те страни има различни последици от кризата, но основният извод са безпредседентни инвестиционни програми. В южните страни макроекономическите дисбаланси са на преден план и кохизионната политика е най-вече подкрепа, за инвести... подкрепа на инвестициите. Има обаче признаци за повишени междурегионални различия в резултат от кризата. Как се реагира? От една страна имаме намаляване на търсенето и освояването на помощ от Европейския съюз. Става въпрос за иновации в малките, малките и средни предприятия, по-дълги периоди на изпълнение и е, намаляване на скоростта на укрепване на капацитета. Все повече е, търсене има на мерки за пазара на труда, достъп до финанси и най-вече в е, Европа в 12-те северни държави членки инфраструктурни инициативи. Възникват редица конфликти, закъснения, които са свързани с програмите за финансова дисциплина. Антикризисните мерки, които е предприела Комисията включва EU Advances и редица проекти за упростяване. Също така има препрограмиране на тематичното и национално финансиране. Тематичното препрограмиране. Това, което показваме в доклада е, че 35,7 милиарда евро са преразпределени от държавите членки и комисията между 80 и 60 теми или категории на инвестиции, което е 10,3% от всички средства. 86% от тези преразпределения са от 2011 и 2012 година. Откакто приключихме анализа по стратегическия доклад, в момента 39,2 милиарда е общо преразпределената сума. Повечето преразпределения са от Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд 13,2 милиарда, а от Социалния фонд 5,5 милиарда. Това препрограмирано е, не е свързано с а, прехвърляне между основни теми, но нещата са различни в отделните държави членки. Но това са цифрите в общ вид. Това, което виждаме обаче е, че политиката всъщност има капацитет да е достатъчно, да, да се адаптира към кризата. Препрограмиране има и на съфинансирането и намаляване на националния дял. Първоначално, при договаряне на проектите, трябваше да има 347 милиарда европейско финансиране. Сега е паднало националното финансиране с 15 милиарда. Целта е да се е, гарантира инвестици... инвестиране. Естествено, тази промяна е свързана и с допълняемостта. Комисията прецени, че е необходимо да се предприемат някакви действия поради безпредседентната криза. Къде е публичното съфинансиране най-вече? Е, къде е намалено в, е в страните, които виждате на, на екрана Гърция, Испания и така нататък, страните, които са най-засегнати от кризата. Сега, приноса за Европа за 2020 година. Държавите членки отчитат приноса на кохезионната политика. Заделянето по Лисабонския договор е резултат, който все още е приложим в рамките на Европа за 2020 година. Сега договор за растеж има няколко доклада, които изрично споменават е, договора и е, най-вече кохезионната политика за създаване на работни места, най-вече в източните държави членки, където инвестициите по кохезионната политика всъщност са единствените инвестиции. Трябва обаче да се гледат, да се видят националните доклади за 27-те държави членки. Сега ето и новото. за сведения за ефективността. Тук основното послание е, че има, има сериозно нарастване през 2011 година в сравнение с предходни години. Високо ниво на участие в образование и обучение, по социалния фонд, междинните плащания, заявените, е, които са 42% от кредитите, към края на януари сега 45% означава, че има все още доста да се изпълнява в сегашния програмен период. Подбора на проекти е друга една област, да се види къде държавите членки разпределят е, средства по проектите, които са одобрени. В края на 2011 година 71% от наличните средства са договорени. Към края на 2012 трябва да са над 80%. 88%. Сега, от е, освояване към реално постигнати резултати от изразходените средства. Това, което сме се опитали да направим в стратегическия доклад, Имаме 11, 11 групи данни, листа с данни, които сравняваме с подбора на проекти. както и с освояването и анализираме това, което е, е поставено като цели, това, което е постигнато. Ето това са общо данните за Европейския съюз, макар че е, те да не включват всичко свършено. Сега, ключовите показатели. Те не се използват задължително в сегашния период. Това е нещо, което договорихме с държавите членки, но не е в регламента за сегашния период. За следващия период обаче ще е задължително да се използват основните ключовите показатели. Така че сега в партньорство с държавите членки създаваме капацитет за наблюдение на резултатите от програмите, за да може да имаме максимално добри резултати при докладването, както на ефективността, така и на освояването. Така че тук имаме сериозно ускоряване на напредъка по ключовите показатели 2011 и 2012 година. Създаване на работни места държавите членки докладват над 400 000 работни места 2011 година. 15 000 от тях са в ИКТ, над 160 000 в малки и средни предприятия. Има много основани предприятия, възобновяеми източници, достъп до вода, пречистване на вода и така нататък са някои от основните групи дейности. Данните все още не са идеални, що се отнася до новите работни места. Работим с държавите членки по този въпрос и анализираме данните, обсъждаме ги и се опитваме да вникнем в многообразието на видовете докладване, с които трябва да работим. Но това е пътя. В бъдеще тези неща ще трябва да стават по-прозрачни при разглеждането на ефективността на политиката. Ето тук виждате на диаграмата създадените работни места. Има някои любопитни моменти, които допълнително трябва да се уточнят с държавите членки, за да видим какво точно става. Дания, например, не отчита никакви създадени работни места. Защо? Защото през 2007 година в Дания създаването на работни места не е била основна цел по структурните фондове. Повече е, значение се отдавало на производителността, така че за тях това не е било показател. Имаме проблеми с е, формата и кодирането на данните, но се надяваме да усъвършенстваме това, така че когато започнат е, да се ползват общите показатели, е, да вече да е по-лесно. И така разпределение на средства по проекти и плащания. Подбора е средно 71%, някои до 100%, на места под 60%. Одобрението на проекти. 42% са заявени по междинни плащания, но има много големи разлики в изразходването на средства по държави членки. 32 месеца остават до края на 2015 година, всъщност вече само 30 нарастват рисковете е, в някои държави членки да не се изразходват средствата и да не се превърнат в ползи. На тая графика виждате по държави членки, това, което е отразено в стратегическия доклад. Разпределението на средства до 2011 година с синьо, а в червено виждате плащанията, които са заявени, които са е, докладвани пред комисията към края на януари. Виждаме голяма освояемост в някои държави члени Австрия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Литва, Португалия, Швеция, но проблеми в други държави членки България, Чехия, Унгария, Италия, Малта, Словакия и най-вече Румъния. Това показва разкрива мащаба на предизвикателствата, пред които сме изправени. Тематичните а, тенденции. Данните към края на 2011 година вече са на 17 месеца, така че има доста време, което е минало от тогава. Доста време минава, докато се здобием с данни, изглежда. В края на юни 2013 година ще се здобием с нови данни края на едния месец, с което ще стигнем до края на периода, до, до края на 2012 година. Има обаче, има закъснения в някои държави членки и е, най-вече ни, ни а, е, тревожи железопътния транспорт, енергетиката, широколентови интернет и изграждането на капацитет. Това са секторите. Може да се наложи да поискаме препрограмиране по-нататък в програмния период. Тук виждате одобрените проекти по теми. Червената хоризонтална линия е средното. Виждате, че някои сектори изостават. Иновации, развойно-изследователна дейност, ИКТ, железопътен транспорт, изграждане на капацитет и така нататък. Ето сега погледнете железопътния сектор и а, одобряването на проекти. Средното е 60%, което е под средното за всички теми от 70% и а, особени проблеми в някои държави членки Польша, Чехия, Румъния, Литва, Словения най-вече изпъкват. А има много големи средства в а, някои страни, като Польша най-вече. Така че това са е, основните предизвикателства. И така в заключение. Все още трябва да се одобрят много проекти в някои държави членки за 2012-2013 година. И това трябва да стане, трябва да се види от данните, които ни се поддават в края на едния месец. Има рискове в някои държави членки, в някои тематични области. И трябва да се обърне повече внимание на изпълнението на проектите. Насърчаваме държавите членки да продължават да правят всичко възможно, да изпълняват сегашните програми, макар че трябва да изготвят програми за следващия период. Така че е, общото заключение е, че много е свършено, но остава още доста те първа да се направи. Препоръки за бъдещето. За сегашния период смятаме, че се оценява приноса на кохизионната политика и в контекста на кризата. Все повече изпълнение имаме, но е необходим, са необходими повече усилия в това отношение. Все още може да се намали националното финансиране, но само в високо приоритетни области. за в бъдеще някои от държавите членки са извлекли полуки, стратегически полуки във връзка с крижата и ние смятаме, че трябва да се намалят и да се избягват закъсненията при началото на нови програми. Това беше проблема при сегашния период, защото като са удължили предния програмен период, са а, намалили скоростта на изпълнение на сегашния, сегашните програми. Трябват ни повече оценки на текущите програми. Трябва също да подобрим ползването на показатели. Ключовите показатели са полезни, но не се използват стриктно във всички случаи. Това е нещо, което трябва да се подобри за следващия период. Смятаме, че слабостите по отношение на информацията и данните са очевидни в стратегическия доклад. И, и, но това, това е в основата на, на надежността на докладите на комисията и за бъдеще, най-вече по отношение на резултатите, ефективността, докладването, прозрачността. По резултатите трябва да се водят дебати, не може единствено да се отчита освояването и нивото на грешката. Както казахме в стратегическия доклад, това е част от прехода към отчетност за постигнатите резултати, както и за изразходваните средства. Тъй, че е, вярваме, че предложението ни в това отношение за бъдещата политика е, е съвсем основателно и положителното е, че се радват на подкрепа от съвета и от вас самите парламента. Така че има, има съгласие, че това е пътят напред. Това е за сега. Има много повече на материали на сайта ни и с удоволствие ще изслушам <coughs> вашите а, реакции сега. Председателката благодаря. Джон няма сега да взема думата, така че давам думата за въпроси и коментари. Констанца Крал. Äh, äh, благодаря, госпожо председател. Аз държа да благодаря на изказалите се э, за този впечатляващ э, доклад за политиката, кохезионната политика и състоянието в различните държави членки, но искам няколко, да направя няколко забележки и да задам няколко въпроси по конкретни въпроси, по конкретни точки. По-специално създаването на заетост. Вие казахте, това беше наистина впечатляващо, че 400 хиляди работни места са били създадени през последните години. Миналата година 87 хиляди. Тези цифри са много интересни, разбира се още повече в контекста на криза, защото знаем, че по време на кризата се увеличава безработицата, така че не очаквахме е, да видим такива резултати. С други думи, че е, благодарение на Кохезионния фонд се създава работни места и като се опитам да разбера къде са създадени тези работни места. В Германия която най-малко е засегната от кризата. Най-много работни места са създадени. Също така и Италия и всички други страни, които са по-жестоко засегнати от кризата, за съжаление не могат да използват кредити от кохезионните фондове, за да могат да смекчат ефекта от кризата. Когато се говори за гаранцията за младеща, когато се говори за Европейския социален фонд. Се мъчим да разберем как може да постигнем по-добри резултати относно пазара на труда и да се запитаме също дали няма и друг начин, други методи, които да позволят да се укрепи пазара на труда. И бих искал да получа е, становището на комисията, също така и някаква информация относно това, което се предвижда ние не носим отговорност за доклада на, за, относно е, со, социалния фонд, но трябва да помислим е, за възможността за мерки за подкрепа на пазара на труда, за да може кредитите и сумите да бъдат използвани за създаване на нови работни места. Пък и трябва все пак да предвидим необходимото време, да, да, да, да променим нашия начин на мислене или да премахнем това, което не работи и да използваме само това, което е доказало своята ефикасност. Благодаря. Прекрасна комбинация между този доклад и дебата, който проведахме преди няколко часа по отношение на а, управлението на макро и микроекономическо ниво. А, исках да кажа, предвид на информацията, с която разполагаме, дали парламента и нашата комисия в частност би могла да се запознае с а, самия доклад. А, не е просто този доклад така да го погледнем а, на пръв поглед, а да имаме доклад по собствена ин, ин, инициатива. А, е, който е на практика доклад за прилагането на кохезионната политика. Има огромни разлики в резултатите на отделните държави членки. А ние знаем само това, което ни представя като данни този доклад. Бихме искали да а, получим информация по-задълбочен план, какви са резултатите постигнати в изминалия програмен период и какви са нашите надежди и очаквания за едния период. Ако може да поработим в тази посока, мисля, че ще ни помогне, защото не, и, има някои слабости, но може да има и някои положителни неща, трябва да, да ги е, проучим по-задълбочено. Председателката, е, искам ясно да заявя, това е въпрос, който ще се разгледа на координаторския съвет. Имам а, а, въпрос и бележка. Първо е важно да имаме възможност да се запознаем с доклада преди да ни се дава възможност да даваме въпроси. Това е един въвеждащ доклад в темата а, и а, в бъдеще е добре да го имаме предварително. Второ, изненадан съм а, и то много положително за това, че има голям ръст на заетостта в Обединеното кралство, благодарение на кохезионните фондове. Това е много интересно, предвид на исканията за референдум за членството. Не знам дали гражданите го знаят това. Но както и да е, имам два въпроса. Първият за многогодишната финансова рамка. Миналата година имахме информация, че парите са свършили. Същевременно а, виждаме, а, толкова държави членки още не са готови и най-вероятно няма да освоят всички тези пари. И пак в бюджета на кохезионната политика има а, недостатъчно средства. Това означава ли, че годишните плащания са толкова ниски, че дори при това ниско е, ниво на освояване пак им парите не стигат. Това е много важен въпрос, защото колегите от бюджетната комисия, е, сигурен съм, много от тях не са запознати с тези данни. И можем да спестим средства отчитайки реалната ефективност на освояване в държавите членки. Но пак трябва да знаем дали просто много са ниски годишните плащания. И друг въпрос за индикаторите. Трябва да имаме възможност да ги обсъдим, все още ги обсъждаме, но някак си имаше едно недовършено изречение за това какви са индикаторите накрая. Може ли да ни опозна и как се ползват? Просто аз е, не, не изречението и не можах да разбера. Отговор. Председателката, да, като казахте, че е, за Дания няма тези индикатори. А, Мария Нигой. Благодаря, госпожо председател. И в смисъл на изказването на Ян Обрих, аз също имам няколко забележки. Този доклад е необходим и много полезен, защото знаем каква, какви са последствията от кохезионната политика. Тук се говори за инвестиции, за растеж. И ако ми разрешете, аз ще изкажа някои съмнения относно някои мерки, които са взети за борба срещу кризата от комисията. Даваме си сметка, че в Обединеното кралство са създадени много работни места, но последните цифри, които бяха получени, се предвиждат около 7% намаляване на и увеличаване на економиите. Когато става дума за политики за растеж, знаем, че има нужда от такива. Дали комисията не счита, преди ситуацията в е, Южна и Северна, разликите между Южна и Северна Европа, дали не трябва малко по-силни мерки. Е, и освен това знаем, че съществува проблема за съвместното финансиране при използването на фондовете. Знаем какво става в някои е, независими общности в Испания, например, съвместно финансиране или несъвместно финансиране. Зная, че бюджетната комисия е, винаги твърда, че се познават всички данни, но не е така. Сега имаме много конкретни вече информации. Имам е, един въпрос към комисията по една конкретна точка. И е, излиза, че, изглежда, че всичко е смесено. Когато се запознаем с документа на комисията от 6 май, плащане, държави членки в областта на кохезионната политика, си даваме сметка, че за 2013 се искат 65 е, е, милиарда, т.е. два пъти повече, което е записано в бюджета. Това е което искат. Но преди 1 ноември трябва да има плащания, така се предвижда от закона. Става дума за 48 милиарда и след ноември се казва, че плащанията могат да се извършат след 2013 и там се говори за 16 милиарда. Добре, по слайдовете видяхме, че се говори за препрограмиране, което означава, че трябва да се промени равнището на ангажираност в някои страни. И това означава, че има, ще има е, ангажименти за финансиране на нови дейности. Но всичко това е някакси объркано и трудно човек може да се ориентира сега. Според законовите е, разпоредби, ангажиментите могат да се поемат до 1 януари 2000 е, на всяка година и страните, които които са най-зле, могат да използват 3 години тези фондове, а пък тези, които са по-богати, могат 2 години да използват. Но всичко това е много сложно, няма лесно решение. Вие казвате, че това няма да се пише във вашия доклад. Може би ще трябва да има сътрудничество между различни генерални дирекции. Аз, за съжаление, не видях генерална дирекция бюджет и работи с дирекцията за регионите през последните три години. Тъй, че искам да зная къде ще има препрограмиране? В е, ЖП сектора ли? Но в кои страни? И какъв вид репрограмиране се предвижда? Защото ако има ново споразумение за инвестиране за 7 години, може същите методи да се прилагат, т.е. да се поискат парите, но накрая да стане така, че е, да не се получат добри резултати, защото препрограмирането обърква графика. Примерно имаме някакъв график, е, виждаме, че не работи, изведнъж минаваме на следващия проект, който току-що е започнал през 2013 година. Дали става дума за предишния период 2007-2013 или следващия. Изобщо, ако може да има малко повече информация относно това препрограмиране, което да позволи на държавите членки да държат сметка за тези промени за следващия период на програмиране от 7 години. Благодаря. До този етап нямам никакви искания за думата. Ще се постарая да отговоря на въпросите ви. Благодаря за тях. И е, извиняйте, ако нещо съм пропуснал. А, всъщност е, всеки подскача, и то съвсем естествено, на данните за създадени работни места. И поради това ние предприехме следната инициатива. Имаме една мрежа от оценителите, които от няколко години работят за нас и ги помолихме да разчувъркат тези цифри, за да разберем какво точно става. Техният доклад ще бъде готов след няколко месеца и можем да дойдем и да ви го представим. А сега създадените работни места са данни, които се отчитат от държавите членки. Е, за да отговоря е, за начина на развитие на системата под показатели. Е, изискванията за показателите в регламента са доста така слабо застъпени като задължителност. Нашия генерален директор ни помоли да се опитаме да поправим ситуацията. Ние е, разговаряхме с, с, с е, а, нашите експерти в държавите членки и помолихме да се постарая да ползват по-малък брой и по-ясно очертани показатели, за да може да се ам, изчислят съвкупно данните на ниво Европейски съюз. Това е един вид е, договореност на честна дума. Но а, това е, както казах, незадължително. Е за това аз бих пред приела тези данни с известна доза предпазливост. Ако искате данни, които да могат да се агрегират, трябва да имаме по-стриктна система. Ние се разбрахме, че отчетите се правят кумулативно, но ако изведнъж някой регион отчете до, до данни само за едно три месече, изведнъж системата се разпада. Искам да направим така, че следващия период, когато ползването на показателите стане задължително, ще избегнем подобен род проблеми. Тези данни са от края на 2011, може да имате предвид. Освен това, данните за създадените работни места се отчитат след приключването на период. Т.е. има едно изместване във времето. Данните не са пълни, някои държави членки не ползват системата, други а, използват погрешни кодове при отчитането им и освен това а, има данни, които са създадени в резултат, а, работни места създадени а, в резултат на инвестиции от Европейската банка за възстановяване и развитие, не от структурните кохезионния фонд. А после имаме данни за обучение и какво става след това. А, повечето данни са, са работни места от предприятия, които са обучили свои потенциални работници след прилагане на проекти в сферата на изследователската дейност и иновациите. Трябва да видим какво ще стане с системата от показатели след този програмен период. На господин Ван Нистелрой, за ваша информация, последният доклад прият съвсем скоро. Той всъщност на 18 април е прият не е точно президент Ван, но ще се радваме, ако ни поканите още веднъж да го обсъдим. Сега за въпроса за това, че няма пари в бюджета. Мисля, че оценката ви е абсолютно уместна. Има проблем. Но ако държавите членки успешно освоят средствата, които са им разпределени, ще имат и за следващите години предвидени средства в бюджетите е, ежегодно. Коментар извън микрофона. Да, но все пак 50% от парите трябва да се разходят до края на 15-та година. Извинете, 55% от средствата, за които трябва да се изпратят искания за плащане към комисията, за да бъдем абсолютно а, точни, защото понякога а, тези плащания постъпват на по-късен етап. А, искания за плащане. За препрограмирането на ангажиментите и плащанията. А, препрограмирането се отнася до а, ангажираните по задължения средства, а не плащанията. В стратегическите е, отчети става ясно, че има едно забавене и освен това има едно презастраховане в някои области. Има евентуално възможност държави членки да се обърнат към нас, да речем 2014, даже 2015 година и да искат препрограмиране към а, области, където са имали а, а, прекомерно завишаване на средствата. Тук се казва, че ще има мерки за препрограмиране в области, където по-лесно може да се освояват средства, например местни пътни а, обекти. Ние казахме, че следващото препрограмиране трябва да е насочено към растеши и работни места и виждаме рисковете на този етап да се преминава към препрограмиране. Искаме да ги изясним, да ги обсъдим с вас както и с съвета и държавите членки, така че да имаме прозрачност и да може да преценим какво ще правим и в какво се корени тези рискове. Що се отнася до подробностите за препрограмирането, можем да ги предоставим. Някои от тях са според мен в работния документ на страница 55 и 54-та в таблици 7374 можем да ги обсъдим по-нататък, ако имате нужда. Председателката, благодаря. Мисля, че беше ясно. А, не знам дали има въпроси. Имаше питане за размера на исканията за плащане, които ще постъпят предвид на започването на новия финансов период и ще ако не забавим темповете, ще повторим грешките и затрудненията, с които се сблъскваме сега. Тоест няма за какво се бърза. Много тъжно. Нали? Така, Джон или някой друг, ако иска нещо да допълни. Джон Волш. Да, понеже и без това съм тук. <laughs> Благодаря, госпожо председател за работните места, но две пояснения. Вероника спомена, че повечето от новите работни места а, всъщност са свързани с подкрепа а, от различен вид за а, предприятията, малки и средни, иновации, развойна дейност всъщност има инвестиции, които са в Кохезионния фонд, но те нямат за цел да създава пряко работни места. И има такива работни места, но те са временни и ние казваме държавите членки да не ги броят, да не ги отчитат. Например, местата в строителството, те не се отчитат, защото не са постоянни и устойчиви работни места. Това добавя, между другото, и въздух към а, тъй наречените балони, към економиките, с които аз поне съм по-запознат, трябва да се, от... да се съизмерват нещата. От една страна създаваните и от друга страна губените работни места. Според а мен, кохезионната политика не е насочена а, пряко към създаване на работни места. Или държавите членки трябва да го имат предвид, когато мислят за какво ще инвестират в следния период на програмираме, защото от 2006 имаше такива, нали, когато говорим за сегашния период. А, а, депутата Годмани се прав. А, връзката не е много а, а, ясна. Тематично препрограмиране е в рамките на една програма. Тоест, планира се да се ползват по друг начин вече поети ангажименти за да речем, програмата за транспорт. Прехвърлят ги от пътища към ЖП или в мултимодален транспорт. Но има и средства, които са прехвърлени, например, от Фонда за регионално развитие към социалния Както каза Вероника, променя се плана за освояване на апатите ангажименти като задължения за плащане. Трябва да имаме ефективност. Когато променяте предназначението, все пак трябва да имате време, за да а, а, и изготвите и реализирате съответните е, проекти, което задъл... затруднява проект програмирането с изтичането на програмния период. А, е, искам да добавя аз нещо. Къде да насочим средствата за растежи работни места? А, това е актуален въпрос. Но въпро... Ние го проучваме, но няма сигурност. А, освен това, кое е по-напред. Дали е, в работни места или растеж. Знаем, че растежа създава работни места. Но какво създава растеж? Ето там е трудният въпрос. Няма лесни отговори. И може би не е лошо да привлечем а, а, и представители на академичните среди да обсъдим а, този въпрос, стремеше да постигнем по-широк консенсус. консенсус. Благодаря. И аз имам въпрос. Тези 4000 нови работни места на пазара на труда не са резултат от а, а, социалния, социалния фонд. И тези 15 милиона, а, знаете ли дали после, след изтичането на временните е, им договори са успели да намерят заетост? Имате ли статистика? Отговор. Оценките на а, социалния фонд – сочат, че 12,5 милиона са участвали в инициативата с достъп до заетост. Не всички само чрез програми за обучение. В оценката се казва 2,4 милиона намират работа до 6 месеца след приключване на интервенционната мярка. Предвид на економическият опадък, това е доста добре но не може тези 2,4 милиона души, които са намерили работни места, да ги а, свържим с, а, създадените работни места, основно чрез подкрепа на предприятията. Необходим е задълбочин анализ, за да разберем а, какво всъщност а, се крие за тези процеси. Ивар Съвсем накратко, каква е, е оценката ви? Комисията излиза с предложение. Увеличете процента на социалния фонд. И позицията на комисията защо искат поне 25%? Защото ще се увеличат работните места. Според е, вашия анализ и проучванията ви, това правилен подход ли е? Или не съвсем? Не искам дипломатично. Знам, може да ми отговорите като дипломата, но просто е, на единственото изпълнение, е, обяснение, че 25% и нагоре ще е добре, но ние имаме данни, които не поддържат това. Какво показват вашите данни? Дали социалния фонд трябва да има по-голям дял и тогава ще се забележи по-бърз растеж на работните места? Благодаря отговор. А, нямаме доказателства за това, но като говоря качествено на човек, който е работил преди в социалния фонд, мисля, че инвестициите в хората са значителен фактор, за, способ, кой, който способства дългосрочния растеж. Но на вашия въпрос комисията няма конкретни данни. Да, имам още две минути. Заповядайте за въпрос. Sorry. It's just in, in Poland we have just published... В Польша излезе е, с доклада на социалист, социологично проучване, което а, представя а, а, за какво мислят хората, че трябва да се ползват европейските пари. А, изследването се публикува днес и повечето казват за обучение. Това е общото обществено мнение на хората в Польша. Много е интересно. Председателската, да, Йоахим. Практиката показва, че намесата на публичните власти често има само чисто статистически последствия и ефекти. Ако за бъдеще създам изкуствено е, заетост, е, чрез мерки за създаване на заетост, финансиране на национално равнище или по друг начин, аз ще ви кажа, че Целта всъщност е само да се извадят безработните от статистиката. Това го видяхме и в Берлин, и в Източна Европа. Проблемът е, докато не се създаде действителна економика, не може да има никакъв траен ефект по отношение на заедостта и всички тези безработни е, стават зависими от социалните мерки, помощи, те отново са безработица и отново отпадат от статистиката и следователно, аз мисля, че трябва да се занимаем и да помислим за предложенията за подкрепа, предложени от комисията и да се съсредоточим върху това, което действително създава заетост. Всички тези мерки за обучение – съществуват само ако има финансиране. Като няма финансиране, вече загубим ли го, си даваме сметка, че предприятията вече не могат да се справят с обучението и започват да се съкръщават работещи. Трябва да има мерки за създаване на заетост в е, страните, където има най-висок процент безработица, но всичко това трябва да се финансира коректно. 52% от структурните фондове трябва да отидат за това. Но <clears throat> няма да успеем да имаме траен ефект от всичко това. Но има и още нещо, което исках да поставя. Най-важният елемент е обучението. Това е така. Е, поставят се отделени върху компетенциите и квалификацията. смисъл, че тези, които отиват на първичния пазар за етостта, трябва да бъдат компетентни. Е, защото, а всъщност до този момент не е това, което правихме. Знаеме, че през 90-те години доста институции за обучение бяха създадени, но никой не ги ползваше. Тоест трябва да се действа, но разумно, когато се говори за обучение. И статистиката, чистата статистика, не казва нищо за създаването на работни места. Заетостта може да съществува само когато се вземат трайни мерки, когато економиката се развие местно и тогава вече може да говорим за трайна заетост. А освен това се знае, че предприятията са засегнати от свиването на кредитите, тъй като банковия сектор или не съществува, или е доста закъсал. Тъй, че трябва да бъдат създадени необходимите условия за заетост, но не някакви изкуствени мерки, защото те не помагат на никой. Се постигат краткосрочни ефекти и статистика, нищо повече. Ако комисията не може да не вземе думата, ще я дам. Ако не, благодаря на всички. В 3 часа продължаваме. Благодаря на Вероника и на Джон.